Buon pomeriggio, credo che possiamo cominciare. Добър ден, мисля, че можем да започнем, въпреки че сме в е, намален състав, е, но ще дойдат колегите. Дълъг ден беше. Започваме с една много важна тема. Тук е, е Роберто Виола и господин Антони Вилан. Аз мисля, че за всички нас е голяма радост, че имаме възможността да говорим по темата Wi-Fi за Европа. Разговаряхме и за доклада, по който работи колегата Зорин, е много важна програма. Казвам го възоснова на своя опит, но вярвам, че това въжи за всичко. Тази тема предизвиква огромен интерес за местните общности и за възможностите, които тя може да осигури. Много интересна платформа с много интересни възможности. Не можем да не се радваме на тази програма искаме да бъдем част от тази дейност като парламент. Веднага давам думата на генералния директор Виола, който в рамките на десетина минути да ни а, представи а, дейностите, които се извършват. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати. За мен и колегите ми е радост, че сме тук и можем да говорим за реалността. До сега говорихме за лансирането на проекта. Той вече, на него вече е даден ход. Сега да ви кажа веднага, кое ни впечатли. Платформата беше лансирана вчера. Първия ден се регистрираха 1001 общини и днес 4200 общини са регистрирали. В Европа имаме 88 000 общини. Това означава, че 5% вече са се регистрирали в рамките на 24 часа. Мисля, че това е най-добрият отговор на тези, които Казваха, че това не е необходимо, няма да има успех, хората няма да проявят интерес. 4200 общини за 24 часа, 1500 са регистрираните доставчици. Първо благодаря на Европейския парламент, на комисията и ТРЕ на докладчика за свършената работа. Да, създаването на портала от неизвестно време, защото за първи път комисията организира подобна дейност. Никога не сме организирали разпределение на ваучери, субсидии за общините, така че нашата дейност трябваше да се адаптира. Започнахме през ноември, когато се публикува изменението към регламента в официален вестник. От ноември целият ни екип работи много. Това въжи и за колегите от отдел информатика и бюджет. Сега сме готови. Още нещо, което искам да кажа е, че системата ще се разраства. Ще се добавят повече услуги и функции и когато преодолеем тази бариера, т.е. да работим с общините пряко с европейския бюджет. Сега разполагаме с 120 милиона евро за Wi-Fi за Европа в рамките на тази финансова рамка. Възнаме, вече мислим за следваща финансова рамка и за разширяване на тази дейност. Е, тук е, ще бъде много важна вашата обратната връзка от вас и от общините. Имаме едно филмче, ако може да го видим. think... Понякога филмчето казва повече от думите. В заключение искам да кажа, че тази мрежа за Wi-Fi е важна, тъй като гражданите не плащат с личните си данни и услугата се осигурява от публични власти. Това също не бива да се забравя. Що се отнася до общините, ентусиазмът е много голям. Мисля, че ще бъде добре да се направи връзка с националните инициативи за Wi-Fi. Работим. Водим диалог с португалските и италианските власти, както и с власти в Германия и други страни, които имат интерес към структурен диалог. Започнахме с 120 милиона. Създадахме връзка не знам дали искате да чуете няколко думи за изпълнението от колегата, и след това ще дадем възможност за въпроси. Господин Велан, директор, който отговаря за Wi-Fi. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Няма да добавя много към казаното и показаното защото основният елемент, на който съсредоточаваме вниманието си, при изпълнението през последните месеци е всичко да протече толкова гладко, както е показано на филмчето с усмихнати кметове. Последователността която стартира вчера с предварителна регистрация за подготовка на общо приложение, което ще бъде показано на 15 май е, е област, на която са посветени много ресурси, в това число и интелектуални. Да, има някои начални проблеми, които трябва да бъдат решени, но системата функционира. И искаме да гарантираме нещо, което е много важно за парламента. Системата функционира на принципа на първите, които се записват. При разпределението на ваучерите ще се спазва географ... принципа на географското разпределение. Ще гарантираме минимален брой ваучери за всяка държава членка. И второ, Никоя държава членка на този, е, в този кръг не може да вземе повече от 8% от е, ваучерите. Целта е да няма свръхконцентрация е, на тази програма в определена държава членка и да се постигне това, което обявява видеото. Една Wi-Fi мрежа за цяла Европа. Крайният резултат ще бъде роуминг, роуминг към мрежата. Сега разговаряме с партньори. Ще има една по-сложна задача за разработване – Очакваме то да се изпълни през следващите няколко години, тогава когато системата се заздрави и първата система ваучери доведе до инсталация и реално използване от гражданите. Нашият бюджет ще позволи обслужването на между 6 и 8 хиляди общини. В рамките на 24 часа половината от този бюджет ще може да се освои в съответствие с географските условия, които споменах. Ние искаме да реализираме това, за което гласува парламента в хода на преговорите. Това е. Благодаря. Благодаря. Всички сме много доволни от успеха на инициативата. Надяваме се измеренията да се разраснат. Давам веднага думата на колегата Зориню, който е докладчик за, по темата Wi-Fi за Европа. Добър ден на всички! Вчера беше много... Трябваше да бъде много важен ден за докладчика, но аз имам смесени чувства и ще ви кажа защо. В крайна сметка е, нещата не бяха толкова бляскави. Знаем е, колко е важна тази дейност от политическа и символична гледна точка. Ако има някакви съмнения, 4200 регистрации в рамките на 24 часа би трябвало да разсее всички съмнения. Създадахме нещо, което е много бързо. И искам да благодаря на всички докладчици в сянка за бързината, с която излязаха. И комисията и съвета съдействаха. По време на тристранната среща ние формулирахме творчески решения и в рамките на една тристранна среща решихме проблем, за който мнози наказваха, че не може да се разреши. Ние създадахме огромни очаквания за гражданите в държавите членки. Ние казахме, че ще осигурим прагматичен и прост достъп който да е бърз и да е с ваучери. Не разбирам защо трябва да минат 18 месеца, за да се направи е, инсталацията при наличието на 15 000 евро. Технологията се развива бързо, е, цените непрекъснато спадат те спаднаха от 20 на 15 хиляди от началото. Е, ще има единен портал за достъп е, и едина е, система за регистрация. Но на видеото видяхме, че съществува портала за регистрация. Останалото е нула. Системата за проверка и вход все още я няма. Затова поздравления! Много се радвам, че регистрацията е започнала. Много се радвам, че 4200 общини са записали. Много е важно да започне кандидатстване от от страна на общини. Това е програма, която използва европейски шамбон модел, като, като зачита разнообразието. Видеофилмът показва нещата много ясно, но ние трябва те първа да е, осъществим реализацията. Не можем е, да разочароваме хората. Надявам се, че в бъдеще ще получим повече ресурси. В моята страна има програми, някои организации вложиха пари и в моята страна има много центрове, които искат да се свържат с тази система. Така че ние трябва да ускорим дейността и да постигнем а, срок от 5G, скорост от 5G тук в парламента, а не а, да се задоволяваме с скоростта, с която сме работили в миналото. Благодаря и поздравления въпреки всичко. Благодаря, господин докладчик, за яснотата, с която се изказахте, а и за откровението. Сега а, давам думата на групите. Първо, господин Бони от НП. Най-напред много благодаря на комисията за инициативата благодаря на Карло Зориньо като докладчик, тъй като ние разговаряхме за решението, обсъждахме за това как да улесним достъпа за общините. Благодаря ви за началото, за това чудесно начало невероятно голям брой общини заявиха интерес към участие в програмата. Благодаря за цялата информация, която получихме. Uh, Промоционалната дейност върви много добре, но аз имам няколко въпроса. Първо, как е, ще оценим изпълнението на тези проекти е, след е, изпълнението, защото е важно да знаем повече за изпълнението, за техническите параметри и за това как би се променило отношението на хората и готовността им да използват интернет в тези определени места в общините. Втория въпрос е свързан с, българ... с бъдещите дейности. Разполагаме с 120 милиона за този проект но сега, когато говорим по цифрови въпроси за бъдещия европейски бюджет, ние трябва да дадем оценка дали това, какво е значението като мобилизация, защото ние искаме местните власти да предприемат нова дейност, да бъдат открити към новостите. Както каза Карлос, в бъдеще ние ще говорим за техническите параметри за 5G в тези обществени пространства. Какво мислите и как можем ние в парламента да подкрепим тези инициативи, когато говорим за бъдещето на европейския бюджет. Благодаря търе, колегата Грифин. Благодаря, Патриция, този чудесен проект всъщност е проект насочен към качеството. Ще се премахна допълнителните такси за роуминг в Европа и това, следователно е, това е проект, който има значение за ежедневието на хората. 4200 общини са се регистрирали. Видяхме много кметове. Хубаво да има повече жени кметове. Много голям брой се свързват с здравни услуги. Онези, които сега са изолирани, ще преодолеят своята изолираност и аз се чудя дали успяваме да достигнем онези трудно достъпни части, по-бедните общности, тъй като предоставянето на възможността е възоснова на поредността. И имаме ли механизъм да, да направим оценка кой ще бъде включен, кой няма да бъде включен. Възниква проблем и за ресурсите. Ако половината ресурси вече са взети, как можем да направим така, че има достатъчни човешки финансови ресурси. Връщам се на казаното от Карлос. Искам да изразя своето уважение към работата, свършено, свършено от него, както и работа, която свърши в Португалия. Всъщност интернета е за хората, за всички. ние не се борим толкова за интернет на вещите, както Карлос и аз се притеснявам от, от това, че етапа, етапа на изпълнението ще продължи твърде дълго. Благодаря. Казва председателката, колегата Теличка има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за презентацията, както и за информацията за актуалното положение. Аз съм един от докладчиците в Сянка, който има удоволствието да работи по доклада и се радвам за лансирането на инициативата. Над 4000 общини. Чудесно. Това само показва, че инициативата си заслужаваше. Това опровергава твърденията на онези, които твърдяха, че никой няма да откликне. Това означава също така, че ще има много общини, хиляди такива, които ще бъдат разочаровани заради ограничения брой ваучери. Общините смятат, че имат основания да кандидатстват и да получат това, за което са кандидатствали. Но нека да не прибързваме с заключенията относно успеха. Прекомерно много внимание отделяме на отпуснатите средства и на броя кандидати. Успехът се измерва в разликата в положението след като се реализира инициативата. В началото на дебата в Европейския парламент имаше политически групи и депутати, които не подкрепяха инициативата. Много от вас, включително и аз, казвахме, че тази инициатива може да послужи за стимул. Стимул, който ще доведе до промяна в мирогледа, в политическата култура – в жаждата за цифровизация. Ние смятаме, че сега трябва да измерим дали този стимул е пожънал успех. Това е нашата роля, това е ролята на Европейската комисия. Не трябва да гледаме отделните проекти. Необходимо е да се уверим, че ще има много общини, чудесни резултати, Трудно е да си представим как една община ще реагира, когато види, че съседната е получила финансиране, а тя не. А ако аз съм кмет и имам съответния бюджет, ще искам да разполагам с... Имам бюджет за цифровизация, ще искам да получа това, което е получила и съседната община. Роуминга се определя на европейско равнище, но в този случай се работи само на национално. В уводните си думи е, вие казахте, че планирате да се увеличи финансирането на инициативата в следващата МФР, но по този начин изпращаме погрешен сигнал. Броя на кандидатите ни показва, че хората желаят е, да кандидатстват. Стимула даде необходимия резултат. А сега, ако дойдете и кажете, измерваме а, е, успеха в а, европейска добавена стойност. Не така трябва да мерим успеха. Не трябва да броим броя на кандидатурите, а по-скоро успехът на инициативата и необходимото финансиране. Радвам се, че тази инициатива започна. Пожелаваме и по пътен вятър. вятър. Надявам се, че много от нас ще продължат да работят в дух на сътрудничество. Нека да видим какви ще са резултатите и тогава да проведем дискусия. Няма да повтарям въпросите, които вече бяха зададени, така или иначе. Роля колега Силикиотис, приго. Господин Силикиотис. Е, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Е, αρχικά θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους εκπρόσωπους της Κομισιόν για την... Благодаря. Бих искал да благодаря на представителите на Европейската комисия за това, че са наши гости. Изключително добро начало за инициативата. Благодаря и на колегата Зориньо за работата му по доклада и за сътрудничеството, в което работих. В нашата група ние подкрепихме лансирането на инициативата. За нас обаче основен приоритет е да се помогне на регионите в държавите членки, които е, не са облагодетелствани, а именно труднодостъпните региони, планинските райони, островите. Много общини могат да си позволят сами да финансират обществения бежичен интернет. Как ще обясните факта, как ще гарантирате равноправното географско разпределение на средствата? Как ще гарантирате възможност на всеки един гражданин да се възползва от тази инициатива? Казахте, че имат над 4000 кандидатури. Всички те от една и съща държава членка ли идват? Още нещо, което стана видно в дискусията и бе повторено многократно, включително и на заседанието на докладчиците в Сянка. Ще се прилага подхода първия по време и първия по право. Необходимо е и желаем да има равно третиране на всички. Как ще помогнете на общините? А те са многобройни. Ако те не разполагат с е, необходимите средства и не са извършили съответните подготвителни действия, за да кандидатстват? Как да направим така, че всеки да може да кандидатства? Един кратък въпрос. Тази инициатива ще позволи на европейските граждани да получат достъп до бежичен интернет. Това е чудесно. Аз обаче искам да задам един въпрос, свързан с общественото здраве. Предполагам, че това ще изисква слагането на нови модеми. Какво ще кажете за излъчването и електромагнитното поле? Правена ли е оценка на въздействието? Как ще се отрази това на здравето? Eh, Няма други желания за изказване. Давам думата на господата Виола и Уилън. Само няколко думи от а, мое име. А, оценяваме, че това, което е свършено, но искаме а, още, а, още успехи. Това е, това е причината, поради която някои колеги имаха критични забележки. Госпожо председател, благодаря на вас и на всички почитаеми депутати, които се включиха в дискусията. Ще се опитам да отговоря на въпросите в реда, в който бяха зададени. Докладчикът Зориньо зададе въпрос. В отговор мога да ви кажа, че ние сме е, мотивирани да работим в рамките на тази програма. Искаше ни се програмата да, и инициативата да бъде лансирана още при публикуването в официален вестник през юни. Публикуването за средствата обаче на съобщението стана едва през ноември. Това са фактите, не можем да ги променим. Тук не говорим просто за един портал. За този портал се крие специално разработена ИКТ система, която ще позволи на общините да се регистрират, за да получат ваучер. Доста усилия ни струваше. Разбира се, ако общините са недоволни, ние няма да сме доволни. Искаше ни се всичко да може да приключи в рамките на два месеца. Но все пак имаме и добра новина. Добрата новина е, че сега портала и инициативата съществуват, което означава, че можем да работим с много общини. Разбира се, ограничени сме от бюджета, но разполагаме с необходимата система усилието, което бе положено, представлява вид инвестиция за в бъдеще. Осемнайсет месеца е максималният период, който се предвижда за безжичния интернет. В отговор на господин Силикиотис, ако дадена община не е готова да инсталира технологията още от първия ден, защото това е все пак нова технология. На нас не изиска да отпуснем допълнителен срок на съответната община. А, ако общината може да инсталира системата в рамките на една месеца, извинете, на една седмица, ще получи ваучер за тази цел. Просто е трудно да се борави с тази нова технология. Още един аспект, който е важен. Веднъж след като потребителя се регистрира в а, мрежата, той ще може да използва бежичен интернет и в други общини. За сега упростяваме системата, защото допълнително щяхме да я осложним а тя е достатъчно сложна, както за потребителите, така и за общините. Ето защо се опитахме да гарантираме, че ако някой се регистрира в местната община, неговата регистрация ще бъде същата за всяка друга такава. Т.е. той ще бъде почти автоматично свързан през цялото време. Не говорим за напълно автоматичен роуминг, но този роуминг е по-различен от този при мобилните телефони. Имаме си технически ограничения. Ако искахме да поступим по този начин, това означаваше допълнителни разходи за общините. Готови сме да финансираме пълен бежичен достъп, но това не трябва да се превръща в допълнително бреме за общините. Потребителите ще могат да използват потребителското си име и паролата навсякъде в Европа. Разбира се, обърнали сме поглед а, и към бъдещето, към 5G. Това е в отговор на въпроса на господин Бони. До известен степен по този начин ще отговоря на въпроса на господин Теличка. Както вече казах, гледаме напред. Едва ли днес ще обсъдим това, което ще се прави в рамките на МФР. По-нататък ще получим конкретно предложение от Европейската комисия, но явно е, че има интерес към използването на един инструмент. Аз ви предоставих информацията, с която разполагаме към ден днешен. Предстои да анализираме тази инициатива. Но да кажем, че заключението, до което можем да стигнем 24 часа след като отворихме портала за достъп, ставаме свидетели на голям интерес. Имаме обаче ограничения. По принцип, регионалните и националните власти са тези, които работят в това отношение, но не виждам проблем да работим в сътрудничество с тях. Освен бежичен интернет, има възможности за 5G в болниците, например. Може би смятате, и че тази система представлява добра възможност. Надявам се също така, че този успех ще ни позволи да водим дебата по по-различен начин с държавите членки. Имаше държави членки, които бяха против инициативата. Сега има много кандидатури, които постъпват от общини от същите тези държави членки. Може би държавите членки, които се противопоставяха, трябва да преосмислят позицията си. Нека да не се противопоставят, а да работят с нас. Ще направим оценка на инициативата, на техническите параметри. В отговор на госпожа Грифин. тази инициатива ще е от полза за общините. Разбира се, ще има и последваща оценка. Ще гарантираме прозрачност в рамките на цялата процедура, така че всеки да може да види кой участва в програмата. В сравнение с механизма за свързване на Европа или европейския бюджет, това е малка програма. Успехът през последните 24 часа определено ни показва, че общините проявяват интерес. Господин Теличка а, ние не сме отишли тук а, в някоя метростанция в Брюксел да се тупаме в гърдите и да твърдим, че това е голям успех. А, просто не сме очаквали 4200 кандидатури. 5% от броя на всички общини кандидатстват в рамките на първите 24 часа. Не си правя никакви заключения от това. Разбира се, сега трябва да отпуснем и ваучерите, за да гарантираме, че системата работи, очакват ни интензивни месеци. Съвсем не съм стигнал до заключението днес, че това е модел, който ще прилагаме за в бъдеще в рамките на МФР. Ще обсъдим въпроса, когато обсъждаме и МФР. Това, което мога да кажа днес, не на Европейския парламент, а на тези държави членки, които в началото на декември ни казаха, че не трябва да се инвестират средства в цифровия свят, тези държави, които урязаха бюджета в това отношение, да сега стана явно, че тези държави членки грешат. Тези, които твърдяха, че няма търсене от страна на общините, ами честно казано, Вижте какво се случи през последните 24 часа и ще видите, че а, е, сте грешили. Тези, които казваха, че системата ще работи, че може ефективно да а, е, раздадем ваучерите, предстои да видят дали системата ще сработи. Не твърдя днес, е, че инициативата е успех. Не е сериозно да твърдя подобно нещо. Просто исках да кажа, че информацията, която е, имаме днес, е доста е, показателна в това отношение. На въпроса на господин Силикиотис. Тези ваучери са предназначени за общини, които не предоставят публичен достъп до бежичен интернет. Това са общини, които не са толкова близо до централните градове на държавите членки. Както каза колегата Велан, опитваме се да има минимум брой ваучери във всяка държава членка. Не може да проверяваме всеки един ваучер, защото това би отежнило и осложнило процедурата. Въпросът бе обсъден от Европейския парламент и е, тогава решихме да възприемем принципа на първия по време и първия по право, но също времено трябва да предоставим и някои гаранции. Документацията е на разположение на всички езици, имаме и Хелп деск вчера, доколкото разбираме. 800 общини са се свързали с хелпдеска само за 24 часа. Там те могат да зададат въпроси и да получат отговор. Признавам, че броят на ваучерите няма да е достатъчен. Нещо, което не осъзнавах вчера, но което осъзнавам днес. Това са средства, с които към момента не разполагаме. Но може би е добре да обсъдим въпрос с местните общности на самоуправление. Както намекне господин Зориньо, добре е да помислим за някакво партньорство. Да кажем, добре, използвайте нашата система на ваучери, нашата ИКТ система и ако имате и ваши средства, нека да помислим как да финансираме останалата част това е само на теория, защото първо ще трябва да видим дали ще раздадем всички ваучери. Но определено нещата вървят на там. И след това ще поговорим с компетентните местни власти и ще кажем, ето, има търсене във вашата държава членка, може ли да помогнете? А за в бъдеще, и в това отношение съм съгласен с вас, че този дебат трябва да се проведе в точното време, на точното място, когато обсъждаме следващата МФР. На господин Мартен бих отговорил кратичко и простичко. Бежичен интернет има във всеки един дом. И рутерите, които има във всеки един дом и модемите трябва да отговарят на международните изисквания нямаше да има толкова модеми и рутери, ако те не отговаряха на изискванията. И ние също ще предоставяме оборудване, което е в съответствие с националните, европейските и международните изисквания. Е, Благодаря. Искам още един път да благодаря на господина Виола. Не сме свикнали с толкова изчерпателни отговори. И когато говорим по същество, е много полезно да получим толкова задълбочени отговори. Благодаря ви за присъствието и съм убедена, че ще продължим да си сътрудничим. Можем да продължим с следваща точка в дневния ред. Регламент относно ЕНИ за Агенцията на ЕС за киберсигурност и за отмяна на регламент 526, както и относно сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационни технологии, акт за киберсигурността. Автор е колегата Ниблер. Веднага й давам думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Радвам се, че можем да говорим по а, акта за киберсигурност и да обменим е, мисли. Е, това е наистина е обмен на мисли, все още не е доклад. Е, е, до голяма степен е готов текста. До края на седмицата ще го дам за превод, но се радвам, че имаме възможност днес в комисията да обменим мисли по темата е, Комисията е, излезе с едно добро предложение по киберсигурността. Това е хубаво, е, че комисията има стратегия по киберсигурността, защото това е тема, която не занимава не от днес. Е, е, имаме вече, имахме директива, която от години е вече е приета, прилага се в е, редица държави членки. Т.е. киберсигурността в тази, по този въпрос се работи в Европа, което е добре. Сега въпрос е да обсъдим темата през призмата на цифрови, цифровото общество, как едно цифрово общество може да функционира само ако има доверие в продуктите и услугите, които се предоставят по този начин. Ето защо, според мен, предложението за акт за киберсигурност е изключително важно. Нашите е, е, граждани смятат, че е, използват всичко това, е, интелигентни телефони, градове и всичко нататък, интелигентни решения. Всичко това е чудесно, но то може да се прилага, да, да се осъществи само ако е, е гарантирана сигурността ако сме спокойни, че няма да се стигне до хакерство, шпионаж и така нататък. Знаем какво се случи миналата седмица, преди два дни в Великобритания, в нашето външно министерство в Германия имаше пряка намеса. Междувременно се съдови, че става дума за руска хакерска група, които успяват да е, изтеглят и е, чувствителна информация, е, а именно търговските е, преговори с Украина, Украина и Беларус, е, информация за тези, които е, са конфиденциални и е, е, сега информация от тях именно бе извлечена е, по този начин. Е, една, познати се с куклата, която можеше да проникне в, може да проникне във всички, във всяка детска стая и с децата, общувайки с нея, всъщност без да искат, предават информация, която след това се използва. Има десетки начини за кражба на информация само споменах няколко неща, за да иллюстрирам колко важна е, е темата, която разглеждаме днес. И ако не, успе, не успеем да създадем е, е, системи за сигурност и да гарантираме сигурността на продукти и услуги, е, може би ще трябва наистина всичко да се, е, и ако не се е, криптира всичко това, ще нямаме, няма да имаме никаква сигурност в цифровия свят. Е, с, с, е, по отношение на киберсигурността ние е, имаме шанс да, да играем водеща роля в света. Разбира се, това може да стане при съответната правна рамка и се надявам, е, че е, това ще стане с е, предложения акт за киберсигурност. И така, радвам се на предложението на комисията е, заедно с е, други е, текстове в това отношение. Законодателни текстове се групират в две групи. Едните са по отношение на ЕНИСА, другите са във връзка с сертификацията за киберсигурност. Сега ще започна с ЕНИСА. Както знаете, скъпи колеги, в в Атина е, централата. Това е агенция за е, сигурност на мрежите е, пътувах, направих посещение преди половин година там, но много добре работи агенцията. Не, работят там чудесни експерти, е, и вършат добра работа. Е, това е една малка агенция с 80 е, служители там. В бъдеще ще бъдат 120. Въпросът е как да укрепим ЕНИСА. Комисията смята, че агенция трябва да има един постоянен мандат, т.е. тя да бъде една постоянна агенция и това да е трайно. Предлага се да бъде финансово и персонално укрепена, засилена, което е добре. Мисля, че би трябвало да, да излезем с по-големи амбиции в това отношение, защото 80 и 120 служители са доста, доста ограничен брой. Аз, според мен, поне 500 трябва да бъдат. Да припомня само колко служители и сътрудници и експерти работят в националните агенции за киберсигурност. Е, аз съдя по тази у нас. Е, тя е, наброява 880 е, служители Отделни фирми, предприятия също имат такива отдели. Десетки служители до 200, е, например, е, имат в някои е, дружества. Това показва колко важна е темата. Предвид на това, трябва да кажа следното. ЕНИСА е добре изградена, работи добре, но трябва да се засили. Тя има голям потенциал. Разбира се, трябва да се доразвие в е, добро сътрудничество, но гледайки е, числата, е, трябва да бъдем и реалисти. Трябва да да не така надскачаме ръста си, както при е, едно дете, би трябвало да подпомагаме растежа му и развитието му и е, все пак е, да не отнемаме компетенции от държавите членки, това никой не иска, а да помагаме държавите членки, като създаваме един сериозен така, европейски стълб в това отношение. Европейското сътрудничество, европейското сътрудничество в това отношение е много важно. Въпросът е до каква степен е, е, ще се обвърже ниса с сертифицирането. Е, това е отделната тема, втората тема и с това ще приключа, а именно това е сертифицирането. Скъпи колеги, имахме изслушвания по темата, чухме какво има да ни кажат експертите. Има много въпроси, които чакат отговори и е, да, за приложното поле е, има различни идеи. Мисля, че е, не трябва да се, трябва да се случим не само върху продукти и услуги, но и целият жизнен цикъл, жизнен цикъл на електронни съоръжения и устройства, да разширим формулировката в, този, в тази посока трябва да потърсим и по-широка е, дефиниция и в такъв случай да приоритизираме е, нещата, защото има милиони е, устройства, е, които не всички могат да бъдат сертифицирани. Трябва наистина да ги подадим по значимост, по важност е, е, за да упростим, улесним процедурата. Е, стигам до края, госпожо председател, но понеже за първ път тази комисия разглежда и е, така, тази важна тема, проявете разбиране и търпение и ме изслушайте до край. Вторият въпрос е до каква степен е, трябва да, до каква степен е, процедурата по сертификация трябва да е доброволна или задължаваща, съществува риск е, е, разбира се, затова трябва първо да се направи оценка на риска, след което да се премине към, да се предложи доброволно сертифициране. Интересно ми е да чуя какво мислите по, по въпроса, защото е, вече ще има различни нива на сигурност е, с различни е, изисквания. Е, там е, дефиницията също е оспорвана, има различни представи е, и е, ще е интересно да чуя какво мислят колегите. И така, накратко казано, мисля, че е важно при сертифицирането е да сме сигурни, че имаме добра структура на управление, е, трябва да я използваме е, експертния опит на, на държавите членки, както и на самата на, на индустрията, е, тези, които разработват продукти и предлагат услуги, при сибер, акта за киберсигурност е, трябва да се е, погледне и на въпроса за приложението, е, как да се гарантира сигурност, но разбира се, очаквам да чуя коментарите на колегите. И с това приключвам докладчите в Сянка, благодаря на докладчите в Сянка и на колегите, е, които е, работиха по това досие. Е, очаквам един ползотворен дебат сега, като първоначално мен на мен, а пък след това, след доклада е, доклада е готов, обсъждането му също. Да, доста време ви дадах за изказване, но темата е много важна. Да, сега думата има докладчите в Сянка и господин Корумбашев. Повече време за дискусия по такава важна тема. нека да благодарим и на госпожа Ниблер за нейните усилия до момента. Та така се опитва и да създаде една добра атмосфера за дискусии между отделните докладчици, която се надявам, че ще продължи до момента на приемането на това законодателство в нашата комисия. както вече беше споменато, има три раздела в това предложение. Първите два са по отношение на ролята на ЕНИСА. Струва си да поздравим Европейската комисия а, за това предложение, тъй като а, очевидно а, това предложение е в посока на това да се усили ролята на ЕНИСА. От друга страна, нека да кажем, че то е меко казано недостатъчно амбициозно. Радвах се да чуя от госпожа Ниблер, че тя оценява, че ако се променят служителите от 80 на 120, тя би искала да види поне 500 служителя на ЕНИСА, тъй като вие виждате в момента ситуацията. Имаме 80 служители в Европейската агенция, замяна на това имаме около 600 служители в Френската агенция, имаме около 900 служители в Немската агенция. Нормално ли е националните агенции да са 10-11 пъти по-големи от Европейската? Разбирам, че е право на всяка държава членка да определи колко сериозно внимание да отделя на своята киберсигурност и всъщност тези държави, които са отделили такова внимание, заслужават а, поздравления. Но въпросът е не е ли редно ние да може да организираме а, по същия начин и със същото сериозност и внимание а, киберсигурността и на Европейския съюз като цяло тъй като въпросът, който седи в момента е тогава, когато имаме атака срещу а, повече държави членки, кой организира отговора от страна на Европейския съюз на европейско ниво. Иначе може да кажем, че всяка държава членка ще се спасява сама за себе си, но това със сигурност не е подход, който ние бихме одобрили. Струва си да си помисли къде е мястото на ЕНИСА и дали, например, а, тя не би трябвало да а, освен да рапортува на, на колежа на комисарите, разбира се да рапортува и, на, и да дава своя доклад на Европейския парламент, а защо не и лично на президента на Европейската комисия. Имаме такива примери в държави като Франция, като Израел, като Сингапур, където тези агенции са директно в подчинение на кабинетите на министър-председателя или на президента – а не на отделни министри. Всъщност това, което ни предстои е да се пребориме с егоизма на държавите членки, за да може да създадем силна Европейска агенция за киберсигурност, би трябвало да се пребориме и с егоизма на отделни и специални служби, които не биха искали да споделят информацията помежду си, а няма по-добър начин да се борим заедно с киберсигурността, освен да споделяме информацията помежду си. По отношение на сертифицирането, очевидно по-скоро подхода ще отиде към това да работим за доброволно сертифициране. От друга страна, има много сериозно искане от страна и на потребителите, и на бизнеса при определенето на стандартите за сертифициране. Защото пак определени държави членки, които са си свършили по-добре домашното, имат своите сертификационни схеми, но очевидно, че ние трябва да работим по създаването на обща европейска сертификационна схема а, схема и тази европейска сертификационна схема да бъде отворена до такава степен, че тя да бъде призната не само в Европейския съюз, а да бъде разпозната и от а, наши партньори от други държави, като например Съединените щати или Корея или Индия, например. А, така че се надявам, че а, като начало имаме едно добро разбирателство за засилване на ролята на Агенцията за киберсигурност и се надявам, че в този диалог ние ще допринесем за това е, киберсигурността на ниво Европейски съюз да бъде значително по-голяма и да се отделя много по-голямо внимание от това, което е направено до момента. Благодаря ви. Grazie, colleghi. Благодаря, колега Корумбашев. Е, сега думата има господин Тушеновски от името на ЕКАРЕ. Благодаря, госпожо председател. Искам най-напред да благодаря на госпожа Ниблер за встъпителните думи. Темата, която обсъждаме, става все по-важна – престъпни кръгове е, извършват нападения срещу е, киберсистемите ни и за съжаление това се превръща в реалност. Обществото трябва да се защитава, защото е, нападките срещу информационните системи могат да се възприемат и като нападка срещу цялото общество и неговата сигурност. Както каза госпожа Ниблер, имаме нужда от силна агенция, т.е. Ениза. Дошъл е момента Ениза да получи по-ясен мандат и повече ресурси. Сега възоснова на някои от документите, с, с които работим, броят и обема на задачите на ЕНИЗА расте. ЕНИЗА също трябва да надгражда върху съществуващите в държавите членки основи. Някои държави членки имат много стабилни и добре работещи агенции а, други едва сега започват. Много важна е също така ефективността. Диверсифицираните системи а, са по-ефективни, отколкото силно централизираните. Ако ЕНИЗА се превърне в единствената централна защита срещу киберпрестъпността, а, едва ли резултата ще е толкова добър, да не говорим, че държавите членки няма да се съгласят. Така че нека да надградим върху натрупани от държавите членки опит и да намерим начини за сътрудничество. Според мен това е основната задача на ЕНИЗА. Въпросът е до каква степен трябва ЕНИЗА да поема върху себе си оперативната дейност. Това е въпрос, който ще трябва да решим, но не смятам, че не бива да възлагаме твърде много оперативни задачи на ЕНИЗА. Тя трябва да се занимава с обмен на информация, обучение и координация между държавите членки. Що се отнася до сертифицирането, мисля, че дебатът ще бъде доста сложен, тъй като ще се намесят индустри... индустриални интереси, корпоративни интереси. Както и госпожа Ниблер, аз мятам, че сертифицирането трябва да бъде по-скоро доброволно и то да се основава на подробен анализ на риска. Мисля, че подходът основан на риска работи много добре в Съединените щати и в Южна Корея. Те имат доста голям опит с този подход. Аз мисля, че използването на опита на индустрията, изграждането на международни стандарти е още един градивен елемент а, от основите, на които да се гради системата за сертификация. Аз имах честа да работя с госпожа Ниблер по предишни доклади и мисля, че имаме добра платформа за работата си и мисля, че ще успеем да придвижим дневния ред за киберсигурността в Европа. Благодаря ви. Благодаря господин Теличка. Благодаря. Най-напред искам да кажа, че Очаквам да работя с колегата но и с колегите, докато в сянка, по толкова важен въпрос като киберсигурността. Не можем да отречем, че има доста празноти. Дупките са като насирането Ементал. ментал проблемът има потребителско измерение, а знаем какво ще стане, когато се подкопае доверието на потребителите. Най-голямото предизвикателство, според мен, е, че начина по който говорим тук е подобен и начин по който говорят колегите в държавите членки. Имаме проблем малко с нагласите, но понякога хората не се интересуват и ние сме толкова силни, колкото е най-слабата брънка от веригата. Имаме нужда от значителна промяна в нагласата, която да върви ръка в, за ръка с, с технологични промени. Това беше като първо. Ениза, според мен, върши добра работа съдейки по откритите източници, но имах възможност да разговарям с директора. Посетихме Ениза наскоро и много да кажа, че те гледат на целите по много реалистичен начин. Проблемът, пред който сме изправени е следния. Би било прекрасно да имаме регламента, който да осигури по-добра киберсигурност. Светът около нас се променя след 3-4 години. рисковете ще се засилят заедно с това, както казах, не всички в съвета ще имат готовност да постигнат това, което ние искаме да постигнем, така че може би трябва да работим поетапно, но да каж, доказваме ясно какво искаме да постигнем на всеки етап. Т.е. постепенен подход, но система, която да гарантира подобряването на киберсигурността. Пред какви проблеми сме изправени? Колегите го казаха. Аз съм за засилване на мандата, но не мога да кажа на какво ниво, тъй като това ще зависи от задачите на НИЗА по законодателството задължителна или доброволна сертификация. Задължителната няма да срещне одобрението на съвет, освен това не сме готовни за нея. Трябва да започнем с доброволна, но ако е доброволна, трябва да се обсъди въпроса за устойчивостта. Ще определим ли продуктовите групи? Можем ли да го направим на европейски ниво? Можем ли да го направим по изчерпателен начин? Има въпроси с стратегическо значение, но също ние не говорим само за ИКТ. Една система може, в една система може да се влезе чрез хладилника или часовника на децата. Така че въпросът е важен. Има един въпрос, на който си заслужава да обърнем внимание. Е, това е положителната мотивация. Ако аз като потребител видя етикет Европейски съюз, етикета се дава от ениза и означава, че нещо спазва определени минимални стандарти аз ще, е, ще имам повече доверие в продукта, така че трябва да има баланс между регулацията и възможността за саморегулиране, за по-добра ориентираност към потребителите. Много са въпросите, които ще трябва да обсъждаме. Те няма да са лесни, ще трябва да постигнем баланс аз споменах една трета от въпросите, на които трябва да обърнем. Аз мога да продължавам още дълго да говоря, но това е първия дебат. Далунде, да Верди, la парола. Якоб Далунде от името на Зелените. Благодаря, госпожо председател. ЕНИСА има потенциала да стане важен субект и този потенциал ще се реализира, ако регламента осигури нужните градивни елементи. Първо стабилност. Агенция без постоянен мандат не е надежден партньор и затова сме за постоянен мандат. Второ, мандат ориентиран към бъдещето, за да се откликне на променящите се предизвикателства в ИКТ сектора и да се спазят принципи като сигурност по дизайн и защита на данните по дизайн. Това също така служителите трябва да бъдат добре мотивирани и заплатени, не на последно място. Рамката за сертифициране трябва да, да гарантира доверие в продуктите и в европейските потребители, доставчици на услуги и да се избегне комерциализи... комерциализирането на продукти с риск за сигурността. Много е важно стандартите да имат и гъвкавост. Доброволната сертификация е важен водещ принцип но предложението не се спря на въпроси като продукти, които шпионират а, потребителите или не, не е приемливо да има устройства, които не са защитени с парола и достъпа до които е възможен за всички. Този въпрос не е достатъчно третиран и сега дойде момента това да се промени, ние ще го направим с измененията са. Благодаря и за това, че бяхте кратък, с което компенсирахте всички останали, които се разпростряха. Колегата Матиас ние живеем в период, в който киберсигурността е все по-актуална. Всеки ден има съобщения за кибератака или други подобни новини, които привличат вниманието ни. Трябва да кажем какво се случва. Миналия уикенд има, се разрази скандал от световен мащаб. Милиони изчезнаха от фискалните убежища и се оказаха в определени джубови, Шпиони, шпионират се и се извличат лични данни. Това безпредседентно всъщност Всичко това с, с привидно невидни цели е, в интернет и Фейсбук. Ние трябва да си заде въпроса за данните. Мисля, че всъщност Повдигат се въпроси, които излизат и извън рамките на скандала Сноудън. Каква е, какво е въздействието на тези, на последните скандали върху изборите? Гражданите имат правото да знаят отговора и трябва да се сложи край на това явление. Не става дума само за социалните мрежи, а това е посегателство срещу свободата често се говори за работата на журналистите. А, не можем да не бъдем благодарни на тези журналисти, които в продължение на седмици работиха по тези въпроси и когато се задава въпрос за независимостта на този сектор, ето има какво да отговорим. Но какви са рисковете, на които сме изправени всеки ден, когато говорим за сигурност, говорим за тревогите на гражданите не, те не се притесняват от абстрактни е, понятия. Какво мислят хората, когато виждат, че основните им свободи са застрашени? Комисията не дава отговор на конкретните е, въпроси и вълнения на гражданите, не дава отговор на конкретните проблеми. Е, съобщението на комисията е неясно. Двете части трябва да бъдат по-ясни най-напред. Е, трябва да се спре на за мандат, организация, второ европейска сертификация. Що се отнася до ЕНИЗА и мандата, ние трябва да можем да дадем бърз и координиран отговор на кибератаките. Това вече беше казано. Кибератаките са, реално, са реална възможност в Европа. ЕНИЗА трябва да помогне държавите членки в превенцията и отговор на тези атаки и да заедно с това да бъдем предпазливи, тъй като не можем да поставяме под съмнение индивидуалните свободи и правото на поверителност. Последният въпрос поверителност. Ясно е, че има необходимост от европейска сертификация, но е низа с всички партньори, а не само с определени партньори, да работи в тясно взаимодействие ние трябва да защитаваме и потребителите и затова, когато говорим за задължителна или доброволна сертификация, всичко, дебатът трябва да се ориентира в зависимост от продуктите. За по-чувствителните продукти може би трябва да има задължителна сертификация и накрая това предложение според мен е празен чек за комисията Ние ще помагаме на госпожа Ниблер. Сега ще помоля и останалите колеги да бъдат, да бъдат малко по-кратки. Е, Благодаря, Ангелика, за представянето и не само за описанието на пакета за киберсигурност, а и за това, че се спряхте на дилемите, пред които сме изправени. Първо трябва да се засили агенцията ЕНИЗА. Знаем, че само ЕНИЗА може да засили ангажимента на заинтересованите лица. Това е много важно. От друга страна, ние трябва да даваме подкрепа на ЕНИЗА и да създадем нов модел на обмен на информация по някои, за някои инциденти. Само по този начин можем да, да имаме повече информация за кибератаките. Също така е много важно да анализираме рисковете и решенията трябва да се основават на е, оценка на риска. ЕНИЗА би трябвало да е в състояние да събира данни и да предлага решения. Втория въпрос е свързан с, с системите за сертификация. Готов съм, че не сме в състояние тези системи за сертификация да бъдат задължителни. Да започнем с доброволна система и да има перспективи за задължителна сертификация. Говорим за сигурност за нас, говорим за бизнеса, така че задължителната перспектива е много важна. И съм съгласен, че схемите за сертифициране трябва да се основават на пазарните принципи и да са свързани с индустрията. Не може да има еднотипен подход, да не забравяме това. Последният въпрос е свързан с възможностите да говорим за грамотност по е, киберсигурност, тъй като това е ключов въпрос. Бланко Лопес. Благодаря, Понякога, когато говорим за агенция, ни критикуват за това, което има отношение към бюджета. Но и ние, и гражданите сме притеснени от това, че всеки ден има нарушение на киберсигурността. Последният пример, който е изключително сериозен, е проблема с Фейсбук в САЩ. В Европа ние трябва да разполагаме с инструменти, за да се борим резултатно срещу кибератаките. Когато говорим за въпроси като електронно здравеопазване, автономни коли, е, нарушение на е, сигурността в тези области могат да доведат е, до смъртни случаи, така че ние трябва да сме на висотата на очакванията и да можем да се справяме с техническите аспекти. Проектът според мен е върви в правилната посока. Благодаря. Благодаря. С нощи Ангелика и аз имахме възможност да участваме в една дискусия. И там един от участващите каза, че киберпрестъпността ще бъде основната обсъждана тема през следващите години киберпрестъпността ще бъде приоритет през целия ни живот, тъй като е от значение за сигурността на целия свят. В светлината на а, казаното току-що бих искала да се присъединя и към всичко, което чухме до сега по отношение на ЕНИСА и подплатяването и с съответните средства. Според мен е важно да имаме приоритети. Защото в противен случай, както винаги изоставаме в реалния свят и винаги изоставаме спрямо престъпниците, така ще започнем да изоставаме и в интернет пространството и киберсигурността. Всичко това трябва да бъде взето в предвид в рамките на сертифицирането. Необходимо е да имаме и достатъчно гъвкавост. Да, нека да имаме приоритети, но те да бъдат разписани в такава рамка, която да ни позволява да вървим напред, без времено да има постоянно регулиране. В някои държави членки това определено представлява трудност, но на европейско равнище ще ни бъде още по-трудно. Приоритетите и гъвкавостта това са двете ключови думи, които трябва непрекъснато да повтаряме. За в бъдеще киберпрестъпността ще бъде основен наш приоритет. Благодаря. Колегата Мартен, последен оратор. Благодаря, госпожо председател. Тук възникват два въпроса. Както каза госпожа Ниблер, кое е приемливото ниво на сигурност на първо място и второ, ролята на ЕНИС. Първо, относно приемливото ниво на сигурност. И слушах позициите на колегите. Някои от тях казват, че е добре да нямаме задължителен характер. Защо пък не? Ако държавите членки не са задължени по отношение на сертифицирането, няма как да ги накараме да си сътрудничат помежду си може да има държави членки с високо ниво на сигурност, като Франция, като Германия. Франция и Германия разполагат с хиляди експерти, които работят в специални лаборатории, правят различни тестове за хакерски атаки. Те имат средства. Днес обсъждахме дори Wi-Fi for You, говорихме за много общини, 4000 общини и сега изведнъж казваме, ма нека да няма задължителен характер. Светът е взаимосвързан, атаките идват от всякъде. Дяволът винаги се крие в подробностите. Няма малка и голяма сигурност. Необходимо е да наложим задължително сертифициране, за да а, имаме една динамична економика, защото тук има економичен аспект. Преди два месеца моята банка ме информира, че някой е хакнал банковата ми карта, докато съм пазарувал в интернет. Опитали се да изтеглят пари в Банкок. Аз бях спокоен, въпреки че бях откраднали личните ми данни, бях спокоен, защото системата за сигурност се е оказала ефективна. Затова трябва да има минимално ниво на сигурност на европейско равнище. И това трябва да служи за пример, защото в противен случай няма да успеем. САЩ и Китай имат по-низки нива на сертифициране. Ако ще се сравняваме с Китай и с САЩ, то тогава точно те ще дойдат и ще ни вземат пазарните дялове на киберпазара. Така ще загубим хем пазарни дялове, хем ще намалим сигурността. Ролята на ЕНИСА потвърждава това, което казах току-що. Необходимо е държавите членки да си сътрудничат, за да може да имаме високо ниво на сигурност. Само така ще засилим ролята и действието на ЕНИСА. Трябва обаче да определим какви са функциите, които искаме да има тази агенция. В зависимост от това, което искаме от тази агенция, ще решим и за съответните средства Патрисия говори 15 минути. Сега ще приключа. Изчакайте ме. Ако ще трябва да дадем 1000 на Ениса, защото сме дали 1000 човека на Ениса като персонал, нека да ги предоставим. Всичко зависи от политическия ни избор. Ако не направим политически избор, се страхувам, че Ениса до никъде няма да стигне. Представителката на комисията, генерална дирекция Конект, има думата. Giving... Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, че давате думата на Европейската комисия. Благодаря и за комплиментите по отношение на нашето предложение. Доста е напреднала дискусията. Виждам едва ли а, може да направим друго днес, освен да видим къде са сходните а, точки между вас и съвета. Конкретно по предложението за ЕНИСА. Виждаме, че позициите на Европейския парламент и държавите членки се доближават, а именно създаването на постоянна агенция. Води се дискусия дали средствата е, са достатъчни за ЕНИСА, за да може тя да си върши работата. Разбира се, всичко зависи от е, е, функциите, които ще притадем на тази агенция. Дали функциите ще бъдат традиционни, като тези до сега? Всичко зависи от дебата в съвета и тук относно сертифицирането и сътрудничеството. Чух казаното от представителите на парламента относно ролята на ЕНИСА в случай на спешни случаи. Важно е да видим какво може да направи една европейска агенция без да се намесва в правомощията на националните компетентни органи. Предложението на комисията няма за цел да дублира е, националните агенции, нито пък е, да им отнема правомощията. ЕНИСА има своята добавена стойност в рамките на мрежата от национални компетентни органи. Затова е важно да изясним този момент. Но от дискусията разбирам, че ни оказвате подкрепа. Относно сертифицирането. Държавите членки обсъждат възможността за прозрачна и сигурна система. Друг е въпросът дали ще имаме самосертифициране или не. Това предстои да бъде решено в преговорите. Комисията предлага доброволна система. Това означава, че който реши да се присъедини към схемата, се обвързва в рамките на една система, която е поставена под надзор. Саморегулаторната система не беше предвидена в този регламент. А относно задължителния характер на сертифицирането. Бих искала да ви препратя към казаното от господин Теличка относно подхода по етапи. Предложението на Европейската комисия се залага основа за това схемата да стане задължителна. В член 47 обясняваме, че схемата за сертифициране може да се използва за да се предостави презумпция за съответствие по отношение на киберсигурността. Това е с оглед на принципа за добро законотворчество. Тоест, има възможност някои схеми за някои области да станат задължителни. Ние обаче не предлагаме този подход като цял от Европейската комисия, защото не предоставяме достатъчно доказателства за разширяването на обхвата. Просто създадохме различни нива на гаранции, които ще позволят на пазара сам да реши как да постъпи. Относно участието на държавите членки и заинтересованите страни, Темата се обсъжда и в съвета. В предложението на Европейската комисия държавите членки играят важна роля и при предлагането на европейски схеми за сертифициране. Предлагаме създаването на европейска е, група за сертифициране, която да предложи на комисията да създаде определени схеми защо а, е, да има такива групи, а не е, това да се прави от Европейската комисия, защото това би било непосилна задача за нас. Както каза и докладчикът, Ениса е едно бебе, което вече порасна. Продължава да работи по отношение на киберсигурността, но все още се нуждае от подкрепа, за да се засили. ако има безкрайни заявки за сертифициране, едва ли бихме могли да се оправим, ако не дадем задачата на отделни групи. Едни се трябва да се допитва до заинтересованите страни, когато оценява различните схеми за сертифициране. Но и в това отношение се нуждаем от повече яснота. Всичко зависи от начина по който ще се развие дискусията в съвета. В съвета държавите членки напредват добре. Имахме възможност да обсъждаме въпроса и с вас. Ако имате нужда от нас, ние сме на разположение. Е, е. Благодаря за ясната позиция. Мисля, че това досие е много подробно разгледано. Думата има госпожа Ниблер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите за техните първоначална оценка, бележки и въпроси. Да, при темата за сертифицирането, дали доброволно или задължително, е, тук трябва да продължим да говорим. Много трудно решение ще бъде. Е, трябва да имаме сигурни продукти на пазарта, това е ясно. И когато е задължително, ще е по-лесно, отколкото доброволно. Но трябва да сме реалисти, да видим откъде тръгваме и е, доколко това е постижимо така че да внимаваме да не изхвърлим детето заедно с водата след капелем. Така че ще ви предложа доклада след няколко дни. Благодаря. Ще пред... предвидели сме нова дискусия на 24 ти Приел Благодаря на всички за дискусията. Преминаваме към следващата точка, която е информация от командировката в е, Чили. Там участваха 6 е, депутати. Командировката беше от 18 до 20 декември. Веднага давам думата на колегата Левандовски който да ни представи резултатите, но накратко, защото предстои среща с комисаря. Благодаря ви. Ще ви предоставя информация за командировката от миналата година. Имаме споразумение за асоцииране с Чили. И нашето посещение отговаряше на интереса на парламентарната ни комисия. Срещнахме се с министра на енергетиката, на околната среда, на външните работи, с представители на публичната администрация, с представители на бизнеса, на Конгреса, на Сената както и на економическата комисия за Латинска Америка. Искахме да научим малко повече за обсерваторията в Чили, която привлича най-големите учени от цял свят. Чили е стабилна държава в политическо-економическо отношение, привлекателен партньор, съревновава се с Китай, САЩ, Япония. Напреднала държава по отношение на възобновяемите енергийни източници може да даде голям принос по отношение на МСП, научната сфера – От това, което видях, останах с впечатлението, че те гледат на Европейския съюз като на съюзник по исторически причини и виждат в нас най-вече Испания. Екипа беше добър, работихме в дух на добро сътрудничество. Благодаря на всички, които участваха. Мисионе. Se non ci sono altre osservazioni, possiamo considerare l'ingresso. Ако няма други коментари, можем да приемем доклада. Преминаваме към следващата точка командировката в е, Женева от 19 до 21 декември за участие на форума, за форума Интернет Governance. Ставам думата на господин Бони. Thank you very much. Uh, as you know, uh, in 2000... Благодаря. Както знаете, през 2017 година бе организиран в Женева форум за управление на интернет. Аз бях председател на парламентарната делегация. Работихме в сътрудничество с Европейската комисия, комисаря Габриел беше председател на делегацията на Европейската комисия. Имахме няколко съвместни заседания, срещнахме се най-вече с млади хора, повдигнах много въпроси, свързани с бъдещето на интернет. Обърнахме внимание на сигурността, на защитата на личните данни, на свободата на словото и невярните новини. Имаше представители не само на европейските държави, но и представители на съседни такива. Срещнахме се и с много граждански организации, които участват в процеса на вътрешно развитие. Обсъдихме и свободата на интернет. Обсъждаме теми, които се случват в Африка и в Латинска Америка и се оказа, че хората, които идват от там, гледат на нещата по съвсем различен начин. обменихме мнения, наистина изключително полезна дискусия, както за нас, така и за тях. Срещнахме се с представители на бизнеса, по време на форума за управление на интернет стана ясно, че някои въпроси, свързани с бъдещето на интернет, трябва да бъдат обсъдени. Обсъдихме бъдещия вид на трудовия пазар, както и начина по който трябва да се промени работната ръка, имайки предвид изкуствения интелект. Е, Изкуственият интелект и машините, които е, ще започнат да работят в сътрудничество с хората. Разгледахме въпроса за е, мрежовата неутралност. Това беше гореща тема заради взетото по това време решение от страна на САЩ. Относно 5G, ние желаем да играем водеща роля, но същевременно Южна Корея представи първите си опити в това отношение по време на Олимпийските игри. Япония също ще има 5G по време на Олимпийските игри през 2020 година. Изключително полезна среща. Ние бяхме доста активни. Срещнахме се също така с хората, които ще организират европейския вариант на форума за управление на интернет в Билиси. Ако проявявате интерес, моля да се свържете е, с, с е, нас, защото е добре този форум да се произвежда не само в европейски столици. Важно е на тези форуми да присъстват също и представителите на балканските държави и на северноафриканските африканските такива. Това би било изключително важно. На последно място, след форума, решихме, че трябва да премислим модела на този форум. Подкрепям идеята за европейски вариант на този форум. Това е от изключително значение за бизнеса и за гражданското общество, които работят в сферата на цифровизацията. 2018 година е първата година, през която не знаем къде ще се проведе следващото издание на форума. Това показва, че нещата не вървят добре. Знаем, че следващата година ще се проведе форума в Берлин. Но дали тъкат подготвителни действия за тази годишното издание, не е известно. Нека като за начало да подкрепим идеята за европейски вариант на форума в Тбилиси. Благодаря. Благодаря ви много за тази информация. Няма желаящи да се изкажат. Приключваме с този доклад. Трябваше да обсъдим командировката в Австрия, но не виждам колегата Рубик и затова информация от текущите преговори, Европейски кодекс за електронни съобщения. Затова дам думата на госпожа Дел Кастилю. Както казахте, всички досиета са, всяко досие е важно за себе си. Това също това е, е регулаторната рамка е, на европейските е, комуникации. Е, само да припомня, 2009 преди близо 10 години е, се проведе последната е, този форум. Тоест, е, междувременно много се промени ситуацията драматично. Тя се определя до голяма степен от необходимостта да имаме е, развитие на мрежите и на инфраструктурата за е, тези комуникации. Такава мрежа и инфраструктура, която да отговоря на напредналата цифрова економика и на нуждите от конкурен... Е, на конкуренцията. Предвид това, основната цел, освен конкурентоспособността и защита на потребителя, Основната цел този път е да се намери една регулаторна рамка, която да даде тласък на нужните инвестиции. Около 600 милиона евро са необходими, за да се изгради е, такава мрежа с висок капацитет, възостава на е, оптично влакно. Е, От една страна имаме един а, проблем, а именно е, как да управляваме е, спектъра, европейска политика по управление на спектъра. Повече държави членки смятат, че това, е, тук трябва да е, действа принципа на субсидиарност Е, този въпрос доскоро не да и да обсъждаме, защото е, съвета беше казал не и толкова. Сега в, е, при тези е, преговори е, отново спектъра беше препани камъка. Положението сега се промени действително. Последните 3-4 години Е, цифровите технологии са такива, че е, те са всички е, сфери на економиката са, са проникнати от цифровизация. И тук вече опират нещата до скорост, качество и така нататък. при тези преговори ние стигнахме до така предварително съгласие по отношение на спектъра, което честно казано можем да е, считаме за успех на парламента. Защото ние толкова настоявахме да имаме една обща, обща рамка за управление. Сега, а, валидност на лиценза, продължителност. Това не бе регулирано. Сега имаме вече 20 години а, право на ползване на спектъра. Минимум, минимален прак, което означава, че предвид дълго, а, така, дългосроч, дългия живот е привлекателно за инвеститори. Сега няма да нализам подробности по другите разпоредби. Те са в е, същата посока. Значи е, има разпоредби, които са общи за целия Европейски съюз. Целта е такава всъщност, да са общи, но и да са е, така привлекателни за инвестиции. Освен всичко, това нещо ново. По време на, на дискусията е, стана дума, че преди края на 2020 тези частотни е, спектри, е, свързани с 5G, трябва да могат да е, бъдат използвани вече, което означава, че разработката на значи когато започне да се ползва 5G, ще трябва да имаме съответния инфраструктура за този е, диапазон. Сега вече е, говорим и за достъп е, до мрежите. Опитваме се да формулираме регламенти, правила, които да насърчават инвестициите. Е, в, дебатирахме в съвета е, и с участие на комисията. Е, имахме различия, противоречия, спорихме, позициите ни бяха доста и все още са далечни, но работим с един отличен екип, съставен от депутати от всички цветове господин Тушановски е тук, той знае, е запознат с е, начин на работа. Мисля, общо казано, че сме на път да стигнем до едно добро споразумение и по достъпа до мрежата. И в следващата е, е, тур преговори се надявам да се доближим максимално. Честно казано, според мен, така, това е един от е, най-така е, е, обнадежаващите процедури и диалог, в който съм участвала. Благодаря на колегите, на и асистентите, както и на генералния секретарят. Благодаря за тази информация по сложно досие. Ще дам а, а, думата само на един човек, тъй като ще дам думата на колегата Бланко Лопес, тъй като няма други. Благодаря, госпожо председател. Повтарям, подкрепите на тази комисия и на парламента като цяло по обновяемите ни даде така заради ми с енергия при започване на преговорите. Сега проведахме само един така една стана среща. Тя беше въвеждаща в темата и е, на нея заложихме е, основите на е, компромиси възможни. На това първо заседание така констатирахме, че позициите на съвета и на парламента са... Etcétera. Aunque es verdad que en algunos aspectos tenemos eh, elementos y puntos más en común. Teniendo en cuenta esto, se están llevando a cabo. И предвид е, на това, тъй като е, няколко технически издания ще се проведат, за да се е, тези въпроси, е, Надявам се, че позициите ни ще се сближат и ще излезем с компромисен текст е, за бъдещите тристранни е, преговори е, следващата е, е, седмица. Но е, сегашното, надяваме се да получим мандат Смятам, че българското председателство си върши добре работата в това отношение. Техния екип, е, поздравяваме екипа им за усилията, за така посветеността, с която работят, добра работа вършат, но е, за съжаление позициите ни все още с съвета са доста раздалечени защото въпреки е, последната информация, която комисията предостави, в която ни запознава е, с технологическия напредък е, от е, първоначалното предложение по обновяемите с цифрите от 2014, новите данни по разходи и така нататък, съвета не е мръднал на йота от позицията си и това почва да ни притеснява. Е, нещата са още на е, първоначален етап, е, проучвателен, така да се каже, и се надявам, че съвета ще преодолее тези различия, за да можем да осъществим този енергиен преход и да е, получим мандат за нови предложения и да сближим позициите си. Повтарям, това е наистина един проучва, една проучвателна фаза. Надявам се, че ще, във вторник ще можем да навлезем повече в темата по същество. Както казах, българското председателство си свърши добре работата, си върши добре работата те проявяват е, интерес да приключи е, преговорите в рамките на тяхното председателство, така че много работа ни чака е, макар и все още така проучвателна работа и позициите ни са много отдалечени все още. Благодаря, господин Бланко Лопес. Не е лесна задачата ви, но и ви имаме доверие. Преди да продължим с двете информации, можем да се върнем на командировката в Австрия. Ръководител беше колегата Рубик. Той ще ни представи информацията. Благодаря. Мисля, че делегацията така беше там на в много подходящ момент. Двете кандидатури за председателството, т.е. предстои нашето председателство, така че Е, темите са съвсем актуални, многодишна финансова рамка е, и Брексит. Не само тези стандарт, е, така дежурни теми, но и други неща, които не занимават в делегацията, която се среща от Венвер Ланге, Гелбранди, Явор, Цулодиакто и така нататък. Е, интересно беше, защото констатирахме, че в, е, живеем в два различни свята, така да се каже. Е, беше добре да видим от двете страни какви проблеми съществуват и колегите от Австрийския парламент бяха положително, е, така се отнесаха много положително към нашето посещение и изразиха е, надежда и желание да продължим е, диалога. В Института за квантова физика, оптични системи, тук отново проявихме особен интерес към програмите научни интереси и както Де Кастилю каза преди малко за цифровия вътрешен пазар, пазар. Е, опитахме се да надзърнем в бъдещето тези квантови, е, квантова технология, е, може да революционира целия интернет свят. За това трябва да сме готови, когато се стигне до такива пробиви. Защото ще, това ще наложи наистина сериозни промени в целия ландшафт. Е, цифровието, единното цифрово пространство, тогава трябва да, да, да гледаме на един, единното цифрово пространство от друг ъгъл. Да, е, е групата, е, групата, която работи там е много енергична, е, водихме е, е, интензивни е, преговори в рафинерията, където, която има и е, информационен център. Посетихме и една, един, една е, един разсадник е, и е, беше интересно да видим проблемите в които се решават там. 53 работника работят там. Е, след това посетихме и австрийската електротическа компания. От газ минахме към електроенергия и видяхме, че е, за нас стана ясно, че австрийската мрежа е. е 3004 км е, е дълга с 22 е, е, превключателни станции. Тук също стана ясно, че в че това е нещо, за което ще са нужни дълги е, срокове, е, разрешителни лицензии, които да, да е, са валидни много дълго, защото в някои държави членки те са максимално 3 години и важно е да няма някакви правни ограничения Тези инфраструктурни мерки трябва да са е, съобразени с нашите цели, е, съкрещаване на CO2, енергийната ефективност е, и други. Е, трябва да разполагаме с съответната инфраструктура, за да може в бъдеще е, да е, се ползват от това и хората. Трябва да се запитаме също дали е, в е, някои случаи не се стига и до злоупотреба с демокрацията. Е, след това посетихме бизнес лидери в Австрия, представители на е, крупни предприятия, една асоциация от 4400 е, е, члена. Разгледахме въпроси като FP9, също така обсъдихме енергийни проблеми. Наистина би трябвало да бъдем малко по-настъпателни в това отношение. И в последния ден се срещнахме с представители на цифровата економика, малки и средни предприятия, госпожа Маргита Шрамперт, която е от от сферата на телекомуникациите, която отговаря за търговията. Тя сега е специалист по отговаря за софтуер е, на цифровия пазар и програмата за обучение Използвахме е, твърде кратко време беше предвидено за тази среща, но ние много пълноценно го използвахме. След това бяхме, се срещахме с е, директор в Министерство на енергетиката, доктор Лош, е, който се занимаваше с зимния пакет и различни приоритети там. Е, сигурност на енергичните доставки, енергийна ефективност, обновяеми източници. Австрия показа, че в областта на обновяемите е, източници е, може да се напредне много. Целта сега е до 2030 100% обновяеми енергийни източници да се ползват. След това бяхме при е, министър на образование, наука и научни изследвания. Е, е, там говорихме за бързата съкратената процедура за FP9, FP9, 9 австрийското председателство ще направи всичко преди изборите да постигне това, е, да покаже на, на населението всъщност как, е, върху какво ще постави ударение в бъдеще и е, накрая е, във връзка с обновявите генезичици посетихме един много интересен център. Е, надяваме се, че е, така е, младите в Европа е, ще е, се заинтересуват от е, този проблем в по-голяма степен. Много наситено посещение. Сега имаме информация за преговори. Давам думата на Ривази и Тумс, които са с докладчици. Благодаря, госпожо председател. Няколко думи, за да ви информирам за регламента за управлението. Проведахме първи неформален трилог на 28 февруари. Там бяха представени позициите на парламента и съвета. Обсъди се съдържанието на отделните разпоредби, но не беше взето решение. До мене са докладчика Тюрмес. По почертахме необходимостта от ясен мандат, който беше получен на пленарната сесия. Ние посочихме, че има нужда от дългосрочна стратегия за изпълнение на решението от Париж, стратегия за въглерода и метана, платформа за диалог на много нива, сътрудничество на макрорегионално ниво, ефект... механизъм за преодоляване на недостатъците. Заместник министъра подчерта приликата на двете позиции и почерта, че е необходимо, когато се говори за възобновяемите енергийни източници, да се споменава и целта за 3%. Европейския парламент подчерта значението на взаимодействието между парламента и съветите, що се отнася до метана. Европейската комисия е готова за да се направи проучване. От след първата тристранна среща бяха проведени няколко технически срещи, там бяха обсъдени е, раз, определен брой членове. Предвидени са три тристранни срещи преди следващия трилог. Всичко върви добре и то, нещата се развиват по план. Колегата Тумс иска ли да добави нещо? Аз мисля, че на техническо ниво нещата вървят добре. Ние, проблемът е технически, проблем са техническите трудности в съвета. Мисля, че следващата тристранна среща, която ще бъде в края на април, ще бъде много по-обещаваща и след това ще видим дали ще бъде възможно да се постигне повече напредък, но е ясно, че имаме мандат от парламента, трябва да бъдем амбициозни гражданите няма да разберат, ако се откажем от амбициите си. Мисля, че ние сме готови за битките. Благодаря, поздравления и ви пожелавам всичко най... Пожелавам ви успешна работа. Предпоследното изказване за актуална информация е от госпожа Гростет. Индустриалната програма в областта на отбраната на 15 март. Имахме среща, бях с докладчика от бюджета и от комисията по външни отношения, колегата Естебан Понс и Иван Паско. Там присъстваше и българското председателство. Опитахме се да обсъдим въпросите, свързани с бързо приключване на преговорите, трябва да вле... програмата трябва да влезе в сила на 1 януари и това предполага бюджетни средства. Т.е. в края на май трябва да приключим. Сроковете са много кратки и нямаме време да губим. И възникнаха няколко политически въпроси. Бюджета е, органи, допустимите органи, работната програма по бюджета, нашите позиции са различни защото парламента иска да избегне е, разполагането по програмата. Предполагаме да използваме резерва Съветът има съвършено различна позиция, тъй като ако има неизползван резерв, той се връща в държавите членки и съвета следователно не иска да се използва този резерв. Поискахме комисията да работи по този въпрос и да ни предложи компромис. Има нужда от компромис. Не можем да останем на тези две различни позиции. Поискахме е, съвета да ни представи компромис, който да е приемлив е, и за парламента, и за съвета. Со по недопустимите дейности има една обща клауза, която забранява определени оръжия да бъдат подпомагани. Е, Същност основата са съществуващите международни задължения. По работната програма Парламентът настоява за акт за делегация, защото разбира се, комисията назначава за изпъл... настоява за из... изпълнителен акт, но според нас това не е достатъчно оправдано. Целта е да се спазят прерогативите на парламента, да се направи така, че в основния акт да съдържат основните информации и да иска се изпълнителен акт, защото работната програма на комисията е неточна. И докато не разполагаме с пълната информация по работната програма, не можем да направим крачка напред. А, по а, допустимите а, су, субекти ние искаме ясни критерии. Онези, които са регистрирани в Европейския съюз, но съдържат от трети страни, трябва да спазват ясни условия. Съветът е готов на малко по-голяма снисходителност. Ето, резюмия, следващия трилог е предвиден за април. Трябва да настояваме, водят се много технически срещи междувременно. времено но ако искаме да всичко да приключи до май, трябва да се работи, за да може комисия, и комисията да ни представи предложения, примливи за всички. Благодаря, казва председателката. Остава, дум, остава само колегата Поке. Той ми остави своите бележки за енергийната ефективност. Първата тристранна среща беше на 22 февруари. Имаше технически срещи, беше постигнат сериозен напредък при подготовката на компромиса. Измерване потребление за топлата вода за домакинствата енергийна бедност на втората тристранна среща, проведена вчера. Съветът и парламента постигнаха временно споразумение по други въпроси, особено два въпроса информация за потребителите и е, енергийна ефективност. Има нужда от усилия по другите два въпроса енергийна ефективност и енергийна бедност. Целта за следващия трилог е, е да решим по-политическите въпроси цели, свързани с енергийната ефективност е, искаме парламентът да предложи задължителни 53%, съвета предлага 30%. Друг въпрос е задължението за енергийни економии по член 7. Председателството поиска следващият е, трилог да се отложи за 17 май информацията е, че ще има информална среща в София през април. Министрите ще обсъдят въпросите. Надяваме се, че след тази среща формалният съвет председателството ще може да договори компромис по целите. Целта е да се приключат преговорите до края на май пожелаваме на колегата Поке успеха. Благодаря на всички вас за това, че останахте тук. Искам да напомня, че в 17 часа ще дойде заместник председателя на Европейската комисия Шефчович. Ще обсъдим много важни въпроси, затова ви моля да останете в залата и да присъствате на важната среща с, с комисаря.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 Uh, Уважаеми колеги, дами и господа, размяна на мнения с господин Маро Шевчович, заместник председател на Европейската комисия и председател на Енергийния съюз. Председател на Енергийния съюз и заместник председател на Европейската комисия по последните тенденции, свързани с газовите доставки от Русия за Украина. Много важна тема. Благодаря господин заместник председател за присъствието. Запознати сме с последните тенденции Газпром отказа да достави договорени и платени доставки за Украина и сега има намерение да се отегли от съществуващи е, договори. Това се случва в момент на много ниски температури и се взимат е, мерки от Европейския съюз. Иск, нека да си припомним, че през 2006 и 2009 година ситуацията прилича на настоящата в Словакия и България нямаше на доставки на газ в продължение на две седмици насред зима. Подобна е ситуацията в Украина в момента. Искаме да помолим заместник председателя да каже няколко думи за политическата и правна предистория на тези е, събития и какво означава, какви са последиците, какви мерки е предприел Европейски съюз или какви мерки ще предприеме е, с оглед на е, ситуацията. Много е, важни проблеми за целия парламент, но особено за Европейския парламент. Благодаря много господин председател, госпожи и господа депутати. Благодаря за поканата да разговарям с ИТРЕ по последните тенденции за руските газови доставки за Украина. Както знаете, вашата комисия работи по сложния кръг досият, свързани с енергийния съюз, енергийната сигурност и външните аспекти играят важна роля. Знам, че тези теми са, ви, са много важни за вас и имам честа да ги обсъждам с вас. Аз мисля, че благодарение на този диалог успяхме да изградим основни елементи, които съставят крайъгълния камък на архитектурата на енергийната ни сигурност. Вие вече приехте нов регламент за сигурността на газовите доставки който предвижда повече прозрачност в търговските договори. Помня, че това, но според някои това нямаше да случи, то се случи, има добри резултати. Благодарение на този регламент успяхме да създадем ефективни механизми е, с, с цела превенция за да се избегне риска, така че да е, се преодолеят кризисни ситуации. прие също така решение за междуправителствени споразумения за газ, така че държавите членки да договарят само споразумения, които съответстват на европейските правила. Бих споменал и работата ви по стратегията за втечнен природен газ, която даде сериозен принос за разнообразяване на енергийния пазаж е, Яс, всички знаем, че новите терминали, новите терминали за втечнен природен газ доведоха до спад в е, цените на газ за нашите потребители. Достъпът е, до глобалния пазар за доставки на газ е, промени ситуацията със сигурността на газа. Заедно работим по всички тези въпроси и също така осигуряваме и така да се каже хардуер за енергийната сигурност. Имам предвид връзките между системните връзки. Благодаря ви за последния проект за изграждане на междусистемните връзки, с които имат капацитет за обратен поток, те осигуряват допълнителен вариант за доставки на газ. И разбира се, мога да изброя много други мерки и много други стъпки през последните години. И така, днес аз мисля, че можем да заключим, че благодарение на сътрудничеството и благодаря на работата на Европейския парламент. Ситуацията е много по-добре от гледна точка на енергийната сигурност в сравнение с преди три години. Според мен това е осъзаемо доказателство, че енергийния съюз дава резултати. В контекста на целите в, от Париж и целите с 2030 година тръгнахме по пътя на декарбонизацията. Три години по-късно енергийният преход в Европа е факта. Заедно с това трябва да добавим, че в средносрочен план, дори и ако изпълним всички климатични цели, газът ще остане важен енергиен източник за Европа. Ще си остане много важно преходно гориво, който изпълнява важна функция в процеса на преход към ВИ. Ето защо имаме нужда от надежни доставки на газ. Защо в момента почти две трети от а, газът, който потребяваме в Европа, се внася от чужбина. И виждаме, че с намаляващото вътрешно производство вносът ще се увеличи през следващите години. Стигаме до въпроса за руските газови доставки. Него делът на Русия в вноса отвън Европейския съюз е около 40%, така че енергийните отношения с Русия играят важна роля във външните енергийни отношения. Аз вече казах, че ние полагаме огромни усилия за енергийната сигурност. И е, това намалява нашата зависимост е, и уязвимостта ни към външни фактори. Заедно с това трябва да сме реалисти и да кажем, че стабилните отношения с доставчиците са важни за нашата економика. Урак Украина е близък и стратегически партньор и съсед за Европейския съюз в много области, това число енергетиката. Както знаете, на срещата през, между Европейския съюз и Украина през 2016 година подписах нов меморандум за разбирателство по енергетиката, който определя сътрудничество в пет измерения на енергийния съюз. В началото на април ще проведем министерска среща. Сътрудничеството е насочено към това страната да модернизира своята економика, тъй като енергетиката е край е гръбнакът на економиката и е много важен фактор за стабилизацията и развитието на економиката. Украина вече предприе е, внушителни енергийни мерки. Много е постигнато. Да имаме най-напред да вземем газовия сектор или мерките за повишаване на енергийната ефективност. Европейския съюз играе много важна е, роля като, тъй като през Украина се доставя руски газ за Европа. Господин е, Бузек вече спомена 2006 и 2009 година. Ние помним е, драматичните последици от прекъсването на доставчиците за Европейските съюз. Радвам се, че независимо от предизвикателствата по източната граница на Украина, маршрут, трасета, трасето за пренос функционира добре. Благодарение на трасето имахме надежни доставки на газ за Европа, което е много важно за економиките ни. Заедно с това този транзит дава приходи за страната и знаем, че тези приходи са много необходими за финансиране на, на реформите. Няма съмнение, че напреженията между двете страни, които в миналото бяха провокирани от незаконната руска окупация на Крим и ужасния конфликт в източна Украина имат сериозно въздействие върху енергетиката в Украина и в Европа. Сигурен съм, че следите отблизо Стокхолмския арбитражен процес. Както знаете, арбитражната процедура изигра много важна роля в взаимоотношенията между Нафтогаз и Газпром. Искам да напомня, че арбитражният съд от Стокхолм е избран от двете страни по договора и решенията му са насоки за бъдещето на търговските взаимоотношения. Не мога да коментирам детайлите по изпълнението на арбитражното решение или за сроковете за следващите стъпки, тъй като комисията не е част от процедурата, но комисията приветства това, че арбитражният съд в Стокхолм взе решения за газовите доставки, газовия транзит между Нафтогаз и Газпром. Комисията очаква и двете страни да изпълняват решенията и те да бъдат основа за подновяване на добрите търговски взаимоотношения. Ето защо ние сме сериозно притеснени от взаимоотношенията между Газпром и Нафтогаз след решението 28 февруари. Инициативата на Газпром да, сло, да прекъсне газовите доставки. Ако се търси прекратяване, очакваме това да стане по процедурен начин, като се отчитат правата и задължението от двете страни и въздействието върху трети страни, като Европейския съюз. Смятаме, че е в интерес на всички Газпром и Нафтогаз, както и Русия Европейския съюз, да се спазва и изпълнява решението на, от Стокхолм. Не трябва да има ескалация от двете страни. Газпром все още може да се спази решението, това число плащането на 2,6 милиарда щатски долара за нафтогаз и при осигуряване на газови доставки. Смятаме, че а, съдебните процедури не би трябвало да са насочени към транзитния газ, тъй като това няма да спомогне за решаване на сегашните проблеми. Комисията е готова да улесни разговорите в сегашната ситуация. Както знаете, на 1 март Украина задейства механизма за ранно предупреждение по споразумението за асоцииране, след като газът поръчен от Нафтогаз не е бил доставен. Ние е, реагирахме незабавно и проведах двустранни консултации с министър-председателя на Украина, Гройсман, е, ръководител на Нафтогаз Кабалев и енергийния министр Новак на Русия. Също така се проведаха двустранни технически консултации между службите на комисиите и партньорите в Украина. Също така се води диалог и обмен на информация, за да се изяснят някои технически аспекти на ситуацията. НЦОГ участва в наблюдението на ситуацията. Що се отнася до изтичащия договор за транзит, който изтича през 2019 година. Смятаме, че най-добрият начин е да се постигнат тристранни срещи, колкото може по-рано да се постигне споразумение по обема на транзита за след 2019 година. Разделянето и модернизацията на преносната мрежа са важни елементи. Работим по процеса на разделяне на нафтогаз, участието на уважавани западни компании ще бъде важен краягален камък, за да се гарантира транзита след 2019 година. Знаем, че уважавани компании проявяват интерес към този процес. Енергийната сигурност в Европа зависи до голяма степен от добре е, функциониращ, прозрачен и ликвиден вътрешен енергиен пазар. Нашата регулаторна рамка, в това число директивата за газа, е насочена към гарантиране на, на добро функциониране на пазара и избягване на дисбаланс на пазара. Няколко думи за изменението по газовата директива, по която гласувахте тази сутрин. Целта на изменението към газовата директива, предложена от комисията през 2017 година, е да се каже ясно, че енергийното законодателство на Европейския съюз въжи за всички тръбови междустемни връзки с трети страни до границата на юрисдикцията на ЕСА. Това а, гарантира всички тръби, влизащи в европейска територия, спазват европейските правила, правила експлуатират се с определен а, процент прозрачност и са достъпни за други оператори. Както каза председателя Юнкер, в изказването си състоянието на Съюза. Това е важна стъпка към изграждането на енергийния съюз, укрепване на аспекта солидарност, като се създава единна регулаторна рамка за пренос на газа в Съюза, независимо от происхода. Заискам да ви благодаря за положителния вод сутринта и се надявам, че съветът ще финализира позицията си и да започнат преговорите по тристранната среща максимално бързо повдигам този въпрос на всички нива, в това число ниво министър-председател, заместник министър-председател, разговарях и с а, българското председателство. Бях в София миналата седмица. Надяваме се и призоваваме председателството, особено е, след решаващата подкрепа за изменението е вашата комисия. Надяваме се да приключи, да се финализира досието в съвета. Благодаря ви много за конструктивния подход и съм убеден, че това ще изиграе много важна роля в изграждането на енергийната сигурност в Европа. Благодаря. Uh, it was great that we could listen to your your remarks on the current situation regard to Благодаря ви за казаното uh, във връзка с uh, положението с газа в Украина. Изключително важно беше това, което чухме. Ние сме близки приятели на Украина много отношения работим с украинските а, си партньори. Затова се чувстваме и отговорни. Отговорността е изключително важно, в, важна в междуинституционалните, но най-вече в международните отношения. Нуждам се от подобна отговорност, защото в противен случай всичко изчезва. С това поставям началото на дискусията. Най-напред ще чуем представителя на НП, и е, докладчик господин Каринч. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар. Очевидно е, че сте ангажиран по темата. Времето а, е, и причината, а, е, за съжаление, съвсем не са удачни. За съжаление, няма нищо ново под слънцето. Видяхме го преди една година, когато руското правителство, чрез монопола си упражняван от Газпром, реши да използва газа като политическо оръжие. Конкретно в случая с Украина, след решението взето в Стокхолм, стана ясно, че Газпром трябва да плати значителна сума на нафтогаз. Резултатът е че се прекъснаха газовите доставки за украинския пазар, вместо да се изплати е, необходимата сума. В Украина трябваше да се затворят е, училища заради недостига на газ, нарушен бе и транзита към Европа. Съдът казва, е, трябва да платите, а Газпром не само, че не плаща, но и прекъсва доставките. това съвсем не е поведение базирано на пазара. Руското правителство използва Газпром като политическо оръжие и е, чрез него удря по-слабите държави. Украина не е членка на Европейския съюз, ами тогава на нея може да покажем силата си. Както правилно казахте, днес в нашата комисия с голямо мнозинство подкрепихме директивата за газовия пазар и подобренията по нея внесени от Европейската комисия. Ако това бъде прието на тристранната среща с съвета, ще се увеличи възможността на Европейската комисия активно да участва в подобни проекти, като гарантира интересите на всички европейци и като направи така, че енергийната ни политика да бъде ефективна. Първият ми въпрос е как мислите, че ще премине директивата през съвета в рамките на тристранните срещи? Втори въпрос. Нещо, което безпокои колегите от Италия, Испания, Франция. Колегите се безпокоят, че тази директива ще попречи на настоящата сигурност на тръбопровода от Северна Африка към Европа. Ако аз трябваше да предоговарям договора, щях да се чудя с а, кого да говоря, кой е събеседника ми. Положението в Либия е такова, че не се знае кой е отговорният орган. Е, така че смятам, че колегите основателно се безпокоят, колегите от е, Южна Европа. Те се питат какво ще стане с сега действащите договори. Ако тази директива бъде приета, как ще се отрази това и ще се отрази ли изобщо на тези договори? Това е вторият ми въпрос. Благодаря от името на социалистите и демократите, координатора Дан Мика. Аз дори съм l salut și eu pe ще vicepreședinte Sefcovici și să spun că suntem care да, а, добре е, че е, комисията работи по този въпрос. Той е много важен. Енергията сигурност без съмнено е изключително важна. Както стана ясно, комисията гледа сериозно на въпроса. Ние оценяваме това в области, където, за съжаление, е, има проблеми е, с достъпа до е, енергийни източници поради различни причини. Тук не става дума за лукс, това са жизненно важни, това е важно, важен източник. Затова благодаря. Нещата върват в вярната посока. Поздравявам и Е, хубаво е, че тази сутрин говорихме по този въпрос, предвиждата на вътрешния е, пазар. Е, в Европейския съюз трябва да спазваме всички тези правила. Това е ясен знак. Ние правиме ясно послание. И второ, преди две седмици Е, бе прият е, проект за е, услуги от общ интерес. Това е важно и за енергийната сигурност, както и за обновяемите енергийни източници. И това е много важно предложение и трябва да видим когато нямаме резерва, когато нямаме резервен вариант, трябва да има такъв а, а, резервен вариант и трябва да проявяваме развитие за това. Начинът по който а, се отнасяме към отношенията Украина-Русия, добре се работи коректно по този, е, в тази, по този въпрос. Нещата не са никак прости. Е, не е лесно да е, влезеш като посредник между е, две страни при такива специални преговори, но такива конкретни преговори не могат да се водят с Европейския съюз. И друго, енергийната сигурност. Би било много важно отново да помислим за тези е, сфери, където е, има природен газ. Е, Черно море, например, това е ресурс е, и има и големи е, капацитети, е, големи е, мощности. Е, например, е, в е, Румъния би могла с, е, да задоволява целият район с е, природен газ. Е, но по това, в това отношение има известна сдържаност и от страна на комисията също. И отново а, трябва да кажа, че е, много отговорна е тази тема, много важна е и от гледна точка на целите е, за климата, обновяемите източници. Е, не може да се гледа лесно на тези въпроси, е, да се гледа леко на тези въпроси. С това доказваме отново колко голямо значение даваме тези въпроси и че искаме да работим добре с е, комисията. Отново лично благодаря е, на вас, господин комисар. Благодаря. Важно е за България. В момента сме в рамките на българското председателство. Важно е също и за Унгария. Господин Тушиновски има думата. Сега от името на ЕКАРЕ. Е velmi оценит е, пана комисаря, че е пришъл. Благодаря ви. Аз също се радвам, че комисаря ни посети. Европейския съюз играе важна роля. Бяха открити много важни технологични новости след шеста. Така че сега Европейският съюз е защитен. Ще имаме въпроси за трети държави и за неща, които се случват извън Европа. Може би ще е трудно да отговорите на въпрос ни. След 2006 година системата на доставки бе преразгледана и увеличена. Не се ли притеснявате, че Северен поток 2 ще осложни допълнително положението на Украина. Имайки предвид технологичните и договорните отношения. Северен поток ще промени нещата. И големите газопроводи може би няма да са толкова необходими в този момент. Може би Европа също трябва да помисли за нови технологични решения. След Северен поток две нещата ще бъдат съвсем различни. До тогава обаче имаме време, за да помислим. Веднъж, след като бъде завършен Северен поток 2, нищо вече няма да бъде същото. Въпросът ми е свързан с настоящата дискусия по енергийния пакет. увеличената газова зависимост от трети държави и недостига на горива, ще ни накарат ли е, да потърсим решение за в бъдеще? Доста трудни въпроси е, задавам. Осъзнавам, че е лесно да се задават въпроси и е трудно да се намери отговор. Благодаря. Следващият оратор в списъка ми от името на Зелените, господин Турмес, координатор. Благодаря, господин Бузек. Добър ден, господин комисар. Намираме се в невероятно сложна ситуация. Предварително бива заплащано огромно количество газ от страна на една държава, за да може да се застрахова от студа. Пред 15 минути преди да се извърши доставката, тя, тя бива отказвана. По този начин деца и възрастни хора са обречени да стоят на студено. Същия този руски оператор умишлено намалява налягането в газопровода на граничния пункт, за да доведе до срив националната украинска газопроводна система. Това е умишлено нападение на украинската мрежа. и това в допълнение на преустановяването на доставките. Европейския съюз трябва да бъде солидарен и да отговори силно на този проблем. Споразумението за транзита между Украина и Русия, което изтича кога? 2020-2021 година. Не би ли трябвало Европейската комисия, Франция и Германия, които участваха в споразумението от Минск, да помогнат на Украина да сключи споразумение, да стигне до съгласие с Русия? Бих искал да приключа със следните думи. Тази сутрин обсъждахме политическата си позиция. Не съм сигурен, че комунистите в Европейския парламент са на страната на Русия. Не съм сигурен, че крайно дясното, което се финансира от Путин, също защитава Русия. Горд съм, че в моята група на зелените сме единствените, които имаме ясна позиция в това отношение. Полските зелени а, се борят Немските е, зелени са единствената политическа група в Германия, която също се бори редом с нас. Зелените във Франция на госпожа Гростет също имат ясна позиция. Имам послание към френското правителство и към президента Макрон. Абсолютно неприемливо е френско, френско правителство, което е подписало споразуменията от Минск, да продължава да саботира економическото здраве на Украина, като застава редом до Газпром и защитава интересите му в този случай. Надявам се, че Франция ще еволюира малко. На времето господин Астрали наложи това на господин Оланд. Надявам се, че господин Макрон ще действа малко по-трезво и ще спре да саботира европейската солидарност по това досие. Uh, thank you very much, uh, colleague. Next speaker on my list, on behalf of GUE, Mr. От името на ГУЕ, Господин Бенито. Muchas gracias, señor presidente, y también muchas gracias al señor comisario Sefcovic por estar hoy. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря Шевчович за това, че прие поканата ни и се включи в днешното ни заседание. Аз имам някои съмнения които се споделят и от украинските граждани, но и не само от тях. Имаме проблем със сигурността на доставките. Вие поставяте под въпрос тази зависимост от Русия, но не поставяте под въпрос независимостта на доставките като цяло. Като стратегия за борба с тази зависимост, вие предлагате по-голямата прозрачност в междудържавните договори. Говорите за енергийна ефективност, диверсификация в Европейския съюз, но в нито един момент не поставяте под въпрос газовите доставки. Говорите за борбата с изменението на климата и в нито един момент не споменавате метана. Питам се. Ако не може да предвидите нови енергийни мерки, освен тези, които са в директивата, ако не преразгледате целите и ако не изготвите единна стратегия за намаляването на зависимост дейността ни при газовите доставки е, няма да можем да напредваме. Трябва да увеличим целите по отношение на възобновяемите енергийни източници. Не смятате ли, че трябва да направим същото и по отношение на на, недостига на газ? Само така можем да се борим с зависимостта ни в това отношение. На следващо място – вие се срещате с големи енергийни европейски компании, като Тотал, например. Тотал участва на 20% в един огромен проект в северната част на Русия. Участва също и в изграждането на Северен поток 2. И аз бих искал да попитам, по време на срещите си с тези представители на големи на големи европейски компании. За какво си говорите? Какво обсъждате? При положение, че имате толкова тесни връзки с тези компании, нищо ли не може да направите по отношение на изграждането на газопровода? Председателят. Госпожа Хармс. Es gab ja in den letzten Tagen, there were during the last days uh, also reports. Последък е, се чуваше за двустранни руско-украински срещи по проблемите, е, които се повиха след като е, Русия намали налягането в газопроводите за Украина. В предишни проблеми с е, газовите доставки. Мисля, че е редно да има тристранни срещи. Е, така се е правило преди. Обикновено те включваха е, и комисията. И мисля, че те са по-доброто решение, отколкото двустранни срещи. Бих искала да чуя какво мислите по въпроса вие, господин комисар. Искам да чуя и нещо за следното има ли, е, мисли ли се в е, е, съвета е, за необходимостта да се регламентира, регулира газовия пазар по начина по който за, започнахме да говорим за това в тази комисия. След е, събитията е, в Украина, е, дали е, се мисли е, за различен подход или нещата се гледа както преди, като един обичайен въпрос и германците могат да си разиграват картата отново. Госпожа Гростет, благодаря. Взимам думата за кажа на моята колега Тюрмес. Е, сега няма тук да засяга морално-етични въпроси. Много неща мога да спомена тук и за Люксембург, но е, трябва да внимаваме какво говорим. Сега, по темата, която ни занимава, искам да припомня, че аз е, винаги съм е, настоявала да, да е, отстояваме, да работим за тези цели, които водят до сигурност и диверсификация на енергоисточниците. Господин комисар, вие казахте, че газът е жизненно важен в този преходен период, когато реновяемите източници не могат да гарантират достатъчно енергия. Е, зелените ни колеги отхвърлят е, твърдото гориво, но трябва да, е, да си даваме сметка и до каква степен газа ще ни задоволи нуждите. Сега системно, редовно говорим за Газпром и газовите доставки от Русия, но диверсификацията означава газ и от Африка и аз бих искала да чуя малко информация и по този въпрос. Благодаря, господин Гохличек, заместник председателя. Благодаря, колега. Имам няколко бележки. Няма да говоря е, по глупостите, които спомена колегата Тюрмес. Това са си негови е, мисли, той има право да мисли, каквото си ще. Въпросът ми е, е не, не, не, не смятате ли, че е, от страна на Либия имаме един доставчик, монополен, и въобще не знаем кой е той? Това приемливо ли е за комисията? защото е, имаме монополи е, на доставките от Алжир, Либия и Русия. В случая с Алжир е ясно, че е, е един източник и той е монополист. Е, вторият ми въпрос. Защо комисията не се занимава не, не мисли за е, потенциалния е, източник е, за добив на газ близо до Кипър, в води около Кипър. Тук въпрос е малко сложен. Турция държи Северен Кипър, разбира се, но третия въпрос кой от Европейския парламент или от комисията, от зрените по-специално, беше против, е против е, качването, покачването на е, цените на е, енергоисточниците за бедните в Украина. Вече три пъти качва цените в, се качват цените в Украина. Някакви протести чуват ли се в това отношение? Аз лично не съм чул. И още един въпрос. Комисията е, занимава ли се с е, диверсификация на е, източници на природен газ? в случай, например, когато е, е, се вдигнат санкциите е, срещу Иран, който е основен доставчик. Имаме газопровод през Турция, който се използва целта, но не съм чул нищо е, по този въпрос. И последният е, ми коментар. Е, Нашите колеги зелените, те е, не, сериозно ли мислят, че метанът е най-доброто гориво за бъдеще, защото той представлява и парников газ също време. Благодаря, колеги. Следващия е господин Бутикофър. Thank you, благодаря, господин председател и на вас, господин съместник председател на комисията за информацията. Бих искал да проспоря тук с госпожа Гръстет. Е, малко се изненадан на реакции е, тя реагира на политическа критика, която Клод Турмес е, отправи към френската политика с а, националистичен а, на фразеология. Тя а, атакува а, вашата позиция за Люксембург. Вие, не, а, вие а, а, атакувахте а, за това, че а, прилича на Люксембург, а, а, а, а той критикува френската политика, защото това е една погрешна политика по енергетиката от гледна точка на геополитиката и околната среда. И аз мисля, че не е приемливо, просто не, не, не може някой, който критикува френската политика, да, е, да получи такъв националистичен е, е, отговор, като този, който вие отправихте. Аз бих се обърнал към Френската република. Ако не ви хареса това, което казвам, може да напуснете, но аз ще го кажа, защото това е мое право. Аз критикувам моето правителството си достатъчно открито. Сега вашето правителство, рете на вашето правителство. Френското правителство не разбира, че тук става дума за сигурността, безопасността на Европа, за единението на Европа, кохезията и за бъдещето на Европа. Ако това не се разбира в Париж или в други столици, няма смисъл да се опитваме да обединяваме Европа. Ние я разделяме по този въпрос. Ние разделяме страните на източни и западни. Защо го правим? Защо винаги е, твърдим и говорим, че е, трябва да има солидарност, но когато източните страни искат солидарност, изведнъж това е, се забравя. Това се е, пренебрегва. Председателя, моля ви, е, колеги, е, малко е, така снижете градуса. Ако все още някой иска да вземе думата, може да го направи. Може би Ребека първо, като дама. Исках да кажа да дадем време на заместник председателя да отговори, може би ще продължим с въпросите след това. Добре, още няколко изречения. Само да помоля зелените ми колега. Разбираме, всички е, така сме емоционални, но с моето уважение госпожа Гростет е, не е, отговори грубо, тя не, не обиди никого, тя просто е, се опита да се защити. Важно е, когато е, така имаме емоции, да не ги изливаме върху останалите. Е, коми... Пред нас е един комисар, който е, е много ангажиран и е хубаво е да използваме присъствието, да задаваме а, е, въпроси, а, към него, а не да изливаме чувствата си. Да, след този обмен на, на, на остри реплики, да така е, смекчим тона, защото това не е от полза никога. Господин заместник председател, имате това да. Да, ако ми дадете достатъчно време, ще се опитам да отговоря на въпросите на почитаемите депутати защото според мен е много ясно да се, много важно да се е, е, отговори на въпросите, които ги вълнуват. Ще започна с е, въпросите на господин Каринш. Как е, е, ще мине в съвета това? Е, ще се позва на неудавшата си дискусия с българското председателство. Аз им обясних, че би трябвало да да така преодолеем, да отидем отвъд тези е, е, легалистични е, спорове, за да спорим по процедурни, процесуални или легалистични въпроси, които според мен са много ясни. Европейския съюз е, е крайбрежна страна, така да се каже. Знаем какви са а, нашите задължения. Ако а, ясно е, е за всички крайбрежни държави, че трябва а, да въжи а, е, това правило. Аз отправих апел към българското приятелство да прояви политическо а, така ръководство и по този файл сега споровете между правните служби трябва да задгърбим и да поставим на масата един ревизионен документ, вариант едно, който да се и от държавите членки. И много държави членки искат да, да обсъдят този документ. И освен това дискусията трябва да се проведе поне в два тура. В първата е, мисля, че съвета на Више трябва да е, вози тези дискусии. Целта ни трябва да е да стигнем до общ подход до края на българското председателство в съвета по енергетика, който е планиран за юни. Затова много се, така, се зарадвах на ясното ви гласуване тези сутрин. Това ще ускори законодателната процедура, пък и ще мотивира е, съвета да започне също дискусия е, която отива по-далеч от е, съвета на правната служба. Тя е много важна, но съветите на правната служба имат консултантски, консултативен характер, е, препоръчителен, а на нас ни трябва политически конструктивен подход и в крайна сметка да приключим с работа по това изменение. То не е кой знае колко сложно. Просто е, обясняваме как е, трябва да се прилага директивата за газа поради различните е, правни тълкования, които ни пречат е, да напреднем по е, този важен въпрос, свързан с енергийната сигурност. Значи ще работим с българското председателство. Надявам се, че ще изготвим в крайна сметка този документ, който ще даде тласък на дискусията по темата. Въпросите поставени от испанците, италианците и някои други колеги според, е, мисля, че имаме добър отговор на всички въпроси, поставени от тях. Ще се опитаме да бъдем възможно така най-отворени, като водим двустранни контакти с съответните страни и им обясняваме, че имаме добър отговор и решение за всеки е, газопровод. Можем да работим, да използваме дерогации, можем да е, отчетем ситуации, като за която вие споменахте, с кого всъщност, кой е е, хомологани в е, Либия. Е, ще поискаме допълнителни обяснения, защото мисля, че всички проблеми, които се поставиха в тази предварителна дискусия, са решими. Не искаме да осложняваме допълнително и бюрократизираме процедурите, но ако се прилага закона за газа в Европа и в нашите економически зони както трябва, е, това ще е добре за всички, както и в нашите териториални води. Е, благодаря за оценката е, за това как работим по въпроса по енергийната сигурност. Вчера бях поканен на Атлантически съвет на НАТО. На, и е, така бе, направи се едно положително заключение, че положението е много по-добро, отколкото преди три години, поради стрес тестовете, поради интензификацията, поради е, инвестициите в е, инвестиции в е, е, обратни потоци. Е, даваме нов политически акцент на, на, тези въпроси с енергетиката, за да не се повтори ситуацията от 2006 и 2009. В това отношение те оценяват под, нашата подкрепа за проекта за обектите от общ интерес защото в противен случай няма да имаме този е, свободен поток на е, е, енергийни източници. Пазарът е, беше е, много фрагментиран, доминираше, дом, е, определяше се от доминиращия доставчик. Сега нещата се променят в положителна посока и в бъдеще ще използваме този подход и за други проекти, които ще за подобряване качеството на, на енергийният микс в Европа. Сега проучванията в е, е, Черно море. Има интересни е, проекти от румънска и българска страна, проучвателни такива, защото това е важно не само за двете страни, но и за целия югоисточен регион. Западни Балкани, Молдова. Продължаваме това много добро сътрудничество в СЕСЕК. При три години започнахме е, възползваме се от възможните е, находки в е, Черно море и работим с тази част на Европа. Трябва този интерконектор между България и Румъния е завършен, но трябва да сме сигурни, че съответните мощности са на ниво в двете страни, за да може да се използва той. И налягането е достатъчно вътрешната, вътрешните газопроводи на територията на България също е важно това състояние, са, защото в такъв случай важно е България да стане не само транзитираща страна, транзитна страна, но и е, търговец, т.е. Да, да предлага добри услуги на съседите си наоколо. Да създава допълнителни възможности за Румъния, Унгария, Словакия, да се ползват от тази взаимовръзка север-юг, която толкова ни липсва. Така че ако продължаваме в този дух, в крайна сметка ще потвърдим, че всяка страна от този регион, който, в който домираше един доставчик, ще има достъп до поне три различни източника на газ това ще промени вече и е, е, договарящите ни позиции, когато се договарят цените и ще подобри енергийната сигурност не само на региона, но и на целия съюз. Защо е важно? И още веднъж искам да е, наблегна на това. То бе споменато и вашите изказвания. За съжаление, от много години на, и нашата така, нова статистика от, е, е, до 15 година е, показва, че източите плащат по-малко, отколкото западните страни, поради географското разстояние. И разликата е 20-25%, не е малка. Затова ни трябва повече ликвидност, повече интерконектори. и така, усилия от всички нас да се ползваме максимално от единия пазар. Господин Тушановски, ако позволите да отговоря на словашки, така говоря е, обикновено на чешките си приятели. Колкото до сътрудничеството с Украина и полуките от е, последната газова криза там от 2009, Факт е, че Словакия е, оцеля без спасена поради е, обратния поток като решение. Ние получихме газ от е, западни е, газови е, централи. Този опит, е, е, това бе използвано и за, е, може да се използва и за Украина. Имаме такива възможности от Польша, Унгария. Доколкото си спомням, Украина не бе принудена да купува газ пряко от Газпром. Те можеха да закупуват газ на по-добри цени, на по-благоприятни цени, чрез нас. Това доказва, че всъщност е, този обратен потенциал е, трябва да присъства при нашите интерконектори. Друго важно за бъдещето е, е са инфраструктурните проекти. Трябва да имаме предвид и това, защото това са стратегически въпроси за бъдеще. Ако е, сравняваме газа с, е, с, с е, твърдото гориво. Съгласни сме с приятелите от зелените, от зелените че газа е много по- въглеродно интензивен, отколкото въглищата. С 50% по-нисък е този интензитет при газа. Ето защо интереса към газа расте. Някои страни дори смятат е, изцяло да закрият е, е, въглодобива. поради много причини, но и съдържанието на въглерод също така. От тази гледна точка и от гледна точка на това как газ, газа действа като допълнение към обновяемите източници. Това като съчетание е, създава добри възможности за дълъг период. Е, е, колегата много така картинно описа положението в, в, в, в Украина. Аз е, когато поставих този въпрос в Русия, ми отговориха, че защо не е доставен газа в крайна сметка, защото Газпром е, е, е искал едно допълнение, един адендум към постоянния договор. Украинската страна автогаз, украински автогаз се е успорил това искане, като казал, че са имали дискусии с компанията, стигнали се до споразумение и правните екипи са решили в крайна сметка как да протече доставката предварително платена и кога да, да се осъществи доставката. Така че ние проверихме е, архивите видяхме, че е безпредседентно предплатен ни обеми газ да не се е, доставят. Е, обяснението беше, че е имало така колебание в налягането на газовия поток и особено в края на зимата, когато нивото на складирания газ в подземни е, резервуари е, се осложнява именно необходимото изпомпване е, и вкарване в газопроводите. Системните оператори на европейско равнище трябва ще да доста да се потрудят, за да балансират да, да да жонглират с, е, така, с е, това доста е, колебливо налягане на газа. Положението беше много критично и се очертаваха доста критични сценарии. Но пък това не беше за първ път. Имахме е, подобни ситуации в край на зимата е, с, е, при ниски нива на складиран е, газ. Е, подобно на сега. Уж наближава пролета, никак не прилича на пролет. Именно за това се оказа така промяната в позициите в, при така, с такова кратко предизвестие се, имаше такъв критичен ефект. За това е, това доведе до такива драматични е, последствия, закриване на училища, намаляване е, на енергийното потребление в е, обществени сгради, по домове и така нататък, докато се стабилизира налягането в газопроводите. Е, след какво ще направим да с е, газа след периода 2019? Мисля, че трябва да има дългосрочна резервация и това да бъде за обеми, които са изгодни от търговска гледна точка. И дългосрочна резервация за трасето. Ние предлагаме този въпрос да се реши на тристранно ниво. за да се отчетат европейските интереси и да можем да е, изиграем своята посредническа роля. На колегата Зилага искам да кажа, че Разбира се, не искаме да сме зависими от газа, затова предложихме по-голям дял на възобновяемите енергийни източници. В процеса на разговорите с комисиите предложението, първоначалните предложения са засилени и в многодишната финансова рамка ние подкрепяме е, включването на климатичните изменения като хоризонтален въпрос, а това има значение за изразходване на европейския бюджет. Госпожо Гростет, е, газът в Африка, искам да кажа, че ние внасяме 11% от Алжири и Либия много важен източник на диверсификация. Знаем, че някои африкански страни биха искали да изнасят течнен природен газ за Европа като Мозамбик. Това предполага изграждане на терминали, но също така междустемни връзки с Франция, Португалия, за да се внася газ от през терминали. Господин Количек. Най-оптимистичният сценарий е Нова Норвегия ако се сбъднат някои, някои прогнози. В а, южната част залежите се експлуатират от Израел и Египет. Те се преработват, но те могат да се преработят като втечен природен газ и да се изнасят за Европа. Кипър може да бъде свързан с Крит. Финансираме перспективното проучване, което да определи при какви условия ще е жизнеспособен този тръбопровод. Но първият етап ще се транспортира такъв газ за Европа като а, стъчен природен газ. Иран е страна богата на въглеводороди. Газовите запази в, южна, в Южен Иран се използват за изпомпване на петрол и аз мисля, че разработването на газовите находища в Иран е дългосрочен процес. Последният въпрос на господин Бутикофер за разделението между изтока и запада. Надявам се, че ще успеем да проявим европейско единство по тези проекти за тръбопроводите. Често има изкушението, че държавите членки могат да договорят по-изгодни условия което води до фрагментарност на пазара и до представата, че разделението изток-запад не може да се преодолее. Надяваме се да използваме механизмите, които сме разработвали в миналото и да поставим въпросите като сегашните на високо политическо ниво. Благодаря ви за тази дискусия. Благодаря за присъствието. Много полезен разговор. Накрая искам да кажа, че е винаги по-добре да няма нападки поради решението на прави дадено правителство. Защо? Казвам го откровенно. Защото всъщност нас не избират европейските граждани. Това означава, че всички ние носим отговорност за решенията на правителствата, така че нека да няма разделение между нас поради решението на европейско правителство. Да се, имайте това предвид. Всички вие носите отговорност за целия Европейски съюз. И всички вие сте отговорни за всички решения на теория, за прав... решенията на правителствата, така че нека да няма нападки можем да обсъждаме политиката на правителствата, защото сме парламентаристи. Така че е напълно естествено понякога да критикуваме правителствата или комисията. Знаете много добре, господин заместник председател, знаете това. Дискусията тази вечер беше, имаше е, подчертан политически характер.